bitte Platz zu nehmen. Моля, заемете местата си. Ich möchte den nächsten Tagen искам да открия дебата по следващата точка от дневния ред. Размяна на мнение с господин Гройсман – Е, бивш заместник министър-председател до избора на парламента е днешен председател-говорител на Върховната Рада на Украина. Той се доказа като човек, който се интересува от това да бъдат извършени реформи в Украина. Той е двигател на реформите. Знаем, че този процес днес е по-значим от всякъде, защото Украина, тази част от Украина, която не е окупирана от е, руските сили, трябва да стане пример за подражание чрез нашата техническа и финансова помощ. Тоест, е, това, този проект е, трябва да продължи. Е, трябва да си дадем сметка, че през октомври предстоят местни избори през октомври. За целта до тогава трябва да бъдат постигнати определени резултати по пътя към демократизацията и установяването на върховенството на закон. През януари в Страсбург приехме една много ясна резолюция за Украина, прията с огромно мнозинство от нашите членове. От тогава насам непрекъснато потвърждаваме записаното в резолюцията. Днес гласувахме годишния доклад е, за политиката по сигурност и отбрана. В този доклад ни отново потвърждаваме нашето мнение, че Украина е жертва на агресия, нарушено, нарушени са международните договорености, е, нарушен е суверенитета и целостта на Украина. Русия не е мълчалив наблюдател на конфликта, а участник в него и заради това Русия трябва да поеме своята отговорност за разрешаването на кризата и прилагането на споразумението от Минск. Огромното мнозинство от нашите членове стои зад тази позиция. Искам сега да ви дам думата. Благодаря ви, че дойдохте при нас. Благодаря, че сте готов да разговаряте с колегите. Виждам председателя на нашата делегация за сътрудничество с Украина, господин Пленкович, който ще поеме председателството от мен, тъй като тази вечер трябва да бъда в Берлин и да държа реч на същата тема, затова още сега ще се сбогувам с вас. Господин председател, имате думата. Уважаеми председател, уважаеми членове на Европейския парламент. Първо, господин председател, бих искал да ви благодаря за позицията за Украина. Вие подкрепяте всички мои колеги. Дойде времето да назовем нещата с истинските им имена. Да кажем какво точно става в Украина – да кажем, че ние сме страна, която страда от е, руското нашествие. Трябва да кажем нещата такива каквито са. Това не е просто нападение срещу територията на Украина, а нападение срещу европейските ценности, срещу демокрацията и свободата. Всичко това изисква съответните действия от световната общественост. За мен моето изказване има символично значение. На днешния ден, преди една година, в хода на революцията на достоинството, Европейския съюз призна Европейския парламент за единствения легитимен орган През изминалата година беше възстановена правителствата система в Украина, бяха избрани нов президент и нов парламент. Днес, е, по време на първото ми посещение в чужбина като председател на Украинския парламент, ние с председателя Шуц ще открием първата среща на Комитета на парламентарната асоциация, който ще изпъл... Е, изпълни това историческо споразумение. Днес Украина е изправена пред две основни предизвикателства. Първо, да защити основните европейски ценности на свобода и демокрация и да спре руската агресия, да запази териториалната цялост в суверенността на Украина. Второ, Имаме нужда от ефективна е, реформа на институциите, за да трансформираме постсъветската република в модерна и успешна европейска държава. Ще започна с последното. Не е лесно да се провеждат реформи във време на война, но ние нямаме друга възможност и разполагаме с ограничено време. Е, въпреки борбата с агресора, Украина е, следва пътя на системни реформи. Имаме стратегия за национално развитие до 2020 година. Много важно е споразумението за асоцииране с Европейския съюз и създаването на парламентарна коалиция за постигане на мнозинство. Следващата седмица ще представя нашия план за законодателна подкрепа на реформите в Киев, за да може този план да бъде разгледан от всички е, важни инстанции е, депутатите от парламента, президента и правителството. Парламентът трябва да стане двигател на системните реформи, е, за да може Украина да изпълни своите е, задължения. парламента трябва да приеме множество реформаторски закони. Какви са първите е, резултати? Благодарение на съвместните усилия на всички инстанции в Украина, ние приехме антикорупционен законодателен пакет през е, октомври е, и е, приехме множество закони, с които да подкрепим Националното бюро за борба с корупцията. Знаете, че това е един от първите приоритети на Украина. Ние трябва да спрем да изкореним корупцията, която се шири в страната. Е, предстои да назначим директор като резултат от е, прозрачна е, процедура за набиране на кандидати това се случва в тясно сътрудничество с консултативната мисия на Европейския съюз. Е, друга стъпка е реформата на съдебната система и гарантиране на правото на справедлив е, процес. Децентрализация и конституционна реформа е следващата важна тема. Работата по тази тема върви. Е, вярвам, че това е един от е, първите приоритети за реформи в Украина. Трябва да изградим висококачествена децентрализирана система за управление на Украина. Е, вече сме е, приели решение за фискална децентрализация Всичко това зависи обаче от измененията на украинската конституция, които трябва да се направят. Създадена е комисия с участието на учени, експерти и гражданското общество да подготви изменението на конституцията. С измененията на измененията на Конституцията могат да бъдат прияти в началото на септември и ще вземем предвид предложение на Венецианската комисия. Започнахме този процес още преди процеса от Минск. Искам да ви уверя, че украинските региони ще получат повече власт и това ще бъде реформа такава, каквато всички очакват от нас. Това, което няма да присъства в реформа, системата, ще бъде правото на регионите да имат свои собствени резервуари, пускови системи за многозарядни ракети и те няма да имат право самостоятелно да се присъединят към Евроазийския съюз. Сега, как, от каква подкрепа има нужда от а, Украина? Подкрепата за Украина е най-ефективната санкция срещу Русия. Трябва да укрепим нашите възможности да се противопоставим на информационната война от страна на Русия и да завладеем отново сърцата и умовете на хората от Крим и Донбас. Надяваме се дискусиите в Европейския парламент да бъдат ефективни с помощта на Европейската комисия да бъде одобрена трета макрофинансова програма за подкрепа на а, а, Украина. А, Украина се реформира в момента под заповед на уръдията. Русия е подписала меморандум от Будапеща, с който се задължава да не използва сила и да не нарушава териториалната цялост на Украина. Въпреки това, руските ракети продължават да атакуват нашите градове, е, в Донбас е, са е, убити хиляди украинци. Броят на вътрешно разсеяни, разселените лица вече е много голям и достигна милион януари миналото година Европейската комисия прие амбициозен план за хуманитарна помощ на Украина. Събитията от Дебалцево през миналата седмица станаха поредното доказателство за подмонта тактика на Русия опита на, на Кремъл да, да завзема Дебълцево преди прекратяването на огъня на 15 януари се провали и те изпепелиха града. Националният съвет за сигурност и отбрана реши да отправи апел към Обединените е, нации е, е да изпратят мироопазваща мисия в Украина. Същевременно тази инициатива предизвика отговор от страна на а, Русия и терористите, които обвиниха Киев в нарушение на Минското споразумение. Защо? Според мен, затварянето на, на границата, монитор от страна на а, ОССЕ ще разкрие руското военно а, пред, пред, присъствие. И ще спре доставката на оръжие за терористите. Непрекъсната манипулация от страна на Руската федерация непрекъснато застрашават е, споразумението от е, Минск. И това е общо предизвикателство за нас. На територията на от територията на Руската федерация се задържат нелегално граждани на Украина е, госпожа Надя Савченко е, е в гладна стачка от 74 дни. Благодаря на членове на Европейския парламент е, за тяхната активна позиция и за иниция, инициативите. Единствено натиск от страна на международната общественост може да спре руската агресия в Украина. Уважаеми приятели, Говорейки пред Европейския парламент, искам да почета ясната позиция на Украина. Нашата държава не вижда альтернатива на мирното решаване на конфликта. Въпреки това, решението на тази опасна криза в Европа изключително много зависи от а, а, руската страна. Те трябва да участват в мирния процес с дела, а не само с думи. А, Изискват се множество дейности. Първо да се запазят санкциите, второ да, да продължи дипломатическия натиск над Кремъл. Не обичам думата натиск, но ние трябва да продължим да, да спрем агресора, да спрем убийствата. трето, Украина има нужда от всеобхватна помощ и конструктивна подкрепа. Трябва също така да укрепим отбранителната мощ на Европа с интелигентни оръжия. Едва тогава Кремъл ще разбере, че Украина има сили ефективно да се противопостави на агресията. Искам също така да ви а, призува да си спомните за проблемите на Украина с а, Крим. Украина би желала съобхватно да се преразгледа този случай и да се приеме съответната резолюция. Уважаеми колеги, в заключение бих искал да призова Европейския парламент да запази фокуса си върху Украина и да продължи усилията си за осигуряване на активна помощ за Украина, за да можем да се противопоставим на руската пропаганда. Ние очакваме в навечерието на срещата на върха за източно партньорство в Рига през май Европейския парламент и националните парламенти на страните членки да потикнат Европейския съвет да изпрати политически сигнали в подкрепа на украинския народ. Е, много е, биха помогнали е, облегчаването и премахването на визови режим за украински гражданин. Украинците се борят за европейска интеграция и за европейски ценности. Благодаря ви за вниманието. Господин председател, благодаря ви. 16 е, души са поискали е, думата. Затварям списъка с желащите да се изкажат. Е, времето за изказване е максимум минута и половина. Съгласни сте, виждам. Сега ще дам е, думата на господин Пленкович, който ще поема от мен председателството. Thank you. Thank you very much, uh, Благодаря, господин председател. Uh, господин Гройсман, господин посланник, колеги от Върховната Рада. Сега председателят Брок ми дава този шанс тук да вземе това място като ръководител на делегацията а, за Украина. И също искам да се възползвам от тази възможност, за да кажа, че след това заседание ще открием един съвместен комитет и ще разискваме целият каталог, така да се каже, целият набор от проблемите, свързани с Украина, днес след обед, а също и утре ще разискваме и различните политически, економически, енергийни въпроси. Очаквам с нетърпение. Както беше казано вече, председателят на Европейския парламент е силно ангажиран по проблема с Украина. Много резолюции, много активно участие страна на депутатите относно тази агресия и а, ние ще продължим с нашата силна подкрепа и ангажираност. Ще се постарая да не бъда много дълъг и ще ви помоля първо да ни обясните във вашият отговор как виждате по-нататъчното международно ангажиране а, към Украина, за да се постигне мирна интеграция на Украина. Тук имам представители на ОССЕ Чухме последните предложения на президента Порошенко. Разбира се, очакваме и допълнителни разяснения. А сега ще дам думата на колегата Сандра Калиете. Заповядайте. Мистер Гройсман. Благодаря. Господин Гройсман, добре дошли тук в Европейския парламент. Ще продължа на латвийски, защото това е първото ни председателство. Спикер Кунг, Спинсгада, gada 20. февруари, СБ biju Киева, un es biju arī Radā, kad tur На 20 февруари бяхме на посещение в Киев и имах възможността да посетя Върховната Рада, когато се събраха парламентаристите, за да вземат това историческо решение – т.е. да прекратят насилието. Имах възможност аз самата да видя жертвите на тези, тези насилия и разбрах, че преговорите за мир могат да бъдат, да се увенчаят с успех, а само ако Украина може да осигури собствената си сигурност. Но както беше казано, Европа трябва да подпомогне Украина да осигури своята защита. И бих искал да знае по какъв начин вие работите в а, преговорите за, за постигане на сили на европейските. Благодаря. А сега госпожа Анна Гомеш. Благодаря. Господин Гройсман, добре дошли тук. На 21 февруари миналата година аз бях в Майдан. И следващите няколко дни а, Янукович напусна. И видях с колегите, а, които дойдоха междувременно, великолепното поведение на украинските граждани и те обаче предвидиха, че ще има проблеми. Ето проблемът дойде. И този проблем засяга всички. Не само вас, засяга Европа засяга а, усещането за това, кои сме ние. Старата Европа, която се занимава с старата Русия, или сме нова Европа, която да работи координирано. Аз съм от Португалия. Не съм от вашите непосредствени съседи но се интересувам не само заради значимостта на Украина, ми просто защото това е за нас. Това е въжи за всички нас, не само вас. Това, което сме ние, това, за което се интересуваме и отстояваме. И именно за това съм съгласна с вас, че може би без значение каква подкрепа ще получите, аз мятам, че ще получите, без значение в Европа или извън, но смятам, че най-важното е да се преборим с агресията на Путин и да вървим към а, строеж и м, консолидиране на демокрацията в Украина. Нищо не може да оправдае подобна агресия, която виждаме сега а, от страна на Путин и която е отправена към Украина, но утре може да бъде отправена и към други това, което се случва а, то, при вас, е всъщност заплаха за всички нас в Европа. Thank you very much, мадам Благодаря, госпожо Гомеш. Чарлз Станок сега. Благодаря, господин председател. Господин а, Гройсман, приветстваме ви. Добре дошли и от нашата група ЕКР. И също ние също искаме веднага да бъде освободен госпожа Савченко, която беше отвлечена на украинска територия от руснаците. и Ясно е, че те са там, а, за съжаление. И аз а, през 2002 година видях един а, една статия в Wall Street Journal за европейската перспектива на Украина. И по време на Оранжевата революция също бях консултиран по този въпрос, но тогава никой като че ли не вярваше, че може наистина да има така, такъв опит страна на Русия за военна намеса, за военно анексиране. А, дори не ни минаваше през ума. И ето, това се случи. А, Русия като че ли а, отново си има тези амбиции за възвръщане на авторитарната държава след разпадането на Съветския съюз. Та, въпросът ми е какво да направим още, защото подозирам, за съжаление, че споразумението от Минска няма да постига, кой знае какво. А, и подкрепям економическите усилия на МВФ, на Съединените щати, на Европейския съюз за възстановяване на економиката. Това е приоритет. Но според вас какво трябва още да се направи, за подпомагане на защитата на Украина. Трябва ли да има международна умиротворяваща мисия? И е, съответно, какво мислите за доклада на Нью Йорк Таймс, където се казва, че някои от тези, които са отговорни за бомб, за атаките с бомби всъщност са обучавани от руските сили и а, от а, бившето КГБ. Смятате ли, че те също планират допълнителни такива атаки? И накрая ще кажа слава на Украина. Uh, Напомням на колегите, минута и половина. Моля, спазвайте времето. Господин Ван Бален. You, Благодаря, господин председател. Първо, господин Гройсман, имате подкрепата на либералите в този парламент, защото Украина е тъжен пример е, за едни свободни избори и е, Евро Майдан е също тъжен пример, защото ако съчетаеме демокрацията с червения площад в Украина, до никъде няма да стигнем. И за това трябва да се борим, за да могат бившите съветски е, републики и настоящи съседи на Русия да имат свободата на избора. Украина вече започна реформи. Ние също имаме нужда от правова държава, от економически също реформи, които да се борят с корупцията. И силен парламент. Такъв парламент беше избран. Също радваме се, горди сме, че в Европейския парламент има силна делегация, която работи с вашата Върховна Рада. И а, имаме един комитет по асоциирането и също колегата от Алде също работи е, в тяхно сътрудничество с Украина. Искам да ви пожелая успех, защото ще имате нужда от него. Благодаря. Благодаря вам, Бален. А сега госпожа Лох Билер от Зелените. Благодаря, господин председател. началото на вашата реч вие казахте какви са законодателните инициативи, които сте подели Искам да се спра на едната от тях, възможната ратификация на Римския статут на Международния наказателен съд. Би било много добре това да се случи за Украина. От 2003 година направих справка. Депутати от вашия парламент работят върху тази ратификация и искам да попитам какво е вашето виждане. Виждате ли е възможност да се интензивира този процес на ратификация? Това първо. Второ, много бихме се радвали, ако получим вашата подкрепа, защото има една асоциация на парламентаристите, парламентаристи за глобални действия, ще имаме през следващата година и през тази година инициатива, мероприятие в Киев за ускоряване на този процес. Ще се радвам, ако подпомогнете този процес. Сега давам дума на господин Шафхаусер. Господин посланник, много съм щастлив да чуя за вашата нашето желание за реформи, за въвеждане на правила, правни норми и ваше желание за прозрачност. Но не си правете иллюзии. Думите за война, които ще чуете в този парламент, това не, е, не са думи нито на Франция, нито на Германия, нито на Англия, нито на наблюдателите. Те не говорят за руска окупация. Така че този парламент е изолиран в този екстремистска, тази екстремистска анализа, която не от хората, които не представляват изобщо Европейския парламент. Тези хора работят срещу парламент и срещу Европа. А що се отнася до Минск? Трябва, държа да ви задам само един въпрос – това е винаги било моята гледна точка. Минск 2 има предимството, че уточнява, че Русия в никакъв случай не поставя под въпрос границите на настояща Украина, защото се казва, че Колега, моля ви, оставете ме да говоря, казва говорителя. Аз също ви чувам, чувам вашата идеология, защото е казано, че когато бъдат е, извършени местните а, избори, тогава ще имате суверенитет във вашите граници. И въпросът, който ви задаваме е как искате да организирате тези местни е, избори, е, как, как ще стане всичко това. И след това вече няма да имаме никакво нещата за ролята на Русия ще бъдат ясни. Може би трябва да знаете, че той е председателя на Върховната Рада, не е посланник, просто като информация. И сега давам думата на нашия колега Щетина. Tant de parole, je vous remercie. Monsieur Щетина, c'est à vous, s'il vous plaît. Děkuji vám za slovo. Předsedající, prosím pana francouzského kolegu, aby mě nechal mluvit господин председател. Благодаря. Искам да помоля френския колега да му остави също и аз да говоря. Благодаря. Моля френския колега да бъде така добър, да му остави да говори. Сега е моя ред. Скъпи колега, господин председател на Върховната Рада, искам да изразя уважението, което изпитвам към всичките бойци, било то доброволци или редовната армия в Украина, които се борят не само за независимостта на Украина, а просто за Европа и за европейските ценности. Ето защо съм много благодарен на Украина и се възхищавам на битката, която водите. Наскоро бях в Донбас и тази територия, която е била тъй, уж освободена от бандитите до Крематорск, цял, цялата тази територия можеше да, избегнат, да бъдат избегнати много трудности, ако бяха затворени границите. Но господин председател, вие говорите тук за предизвикателства, с които Европейския съюз трябва да се справи. Става дума за осъдяването на умиротворителни сили. Но аз съм съгласен с вас да кажа, че думите вече не са достатъчни. Се позволявам да се обърна към Европейската комисия и по-скоро към госпожа Могедини, която, която редовно ни посещава и да я помоля да се занимае с този въпрос, защото думите не са достатъчни. Трябва да се действа вече за Украина. Благодаря. Paldies, priekšsēdētāji kungs, uh, godātais speaker kungs. <clears throat> Благодаря, господин председател. Имам един въпрос за представители на Върховната Рада. Съветския съюз се срина. Украина беше на трето място по своето въоръжение с е, ядрени оръжия. Когато Украина беше е, обявена за освободена от е, ядрени оръжия, както беше записано в конвенцията от 1994 година, имаме следния въпрос. Ако Украина имаше ядрени оръжия, дали нещата нямаше да протекат по различен начин? Благодаря. Госпожа Фрозика. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, и просто искам да повторя това, което казах в началото на миналата година. По време на съвместната асамблея, парламентарна асамблея на НАТО и на Върховната рада. Аз не се съмнявам в това, че в момента в Украина вилне война. И Майдан беше една, едно действие, което беше водено от една нация, която искаше да се освободи от а, руските ограничения. Украина искаше да се освободи от това и младите хора показаха, че това е начина по който те виждат защита на техната страна. Украинците се борят за една кауза, която е скъпа за нас всички в е, Европа. И сега, след всичките взети мерки от Руската федерация, всички тези дейности, действия, които бяха проведени, действията на сепаратистите също, Става дума за една агресия на Руската федерация към една суверена държава. И това е нещо, което ни вълнува всички нас, защото тази заплаха, тази опасност всъщност грози и нас. Така че ние трябва да вземем мерки, за да може Украина да бъде в състояние да защити по ефикасен начин своята територия. Господин председател, идния месец ще изпратим делегация от подкомисията за защита и сигурност в Киев. И аз ще водя тази комисия. Ние ще оценим ситуацията по отношение на сигурността в Украина и да видим какви са нуждите на страната. Благодаря. Uh, head of the Friends of... Благодаря. Не забравяйте минута и половина. Не забравяйте минута и половина. Ръководителя на Украинската делегация има думата. Колеги от Върховната Рада, колеги от Европейския парламент, благодаря ви за това задание. Нека да напомня, че Европейският съюз винаги е насърчава Украина да предприеме реформите и да върви по европейския си път. Именно за това сега ние трябва да работим заедно в този случай. Господин Бройсман, Русия подпалва събитие като гражданска война в Украина. И това по различни причини. Украинското общество е достатъчно стабилно и интегрирано. Вие говорите руски язик в Киев и хората реагират по най-нормален начин в това отношение. Така че искам да ви попитам един въпрос. Какво ще кажете вие за насеща ситуация в украинското общество, особено националните малцинства? Как оценявате тяхната ситуация? Татарското, еврейското, руското малцинство? Защото понякога в такива а, идеи, картини на гражданска война, тези мълцинства страдат изключително много. Благодаря. Благодаря Петра с госпожа Ребека Хармс. Благодаря. Аз също намирам за много хубаво това, че днес за първи път сте в Европейския парламент. Радвам се, че присъствам. Два въпроса имам към вас. След като миналата седмица бях в Славянски Ортюмовск и успях със собствените си очи да видя а, какво преживяват украинските войници по време на премирието. Днес наш представител отида в ООН, за да се застъпи за идеята за участие на мироопазваща мисия на синикаски от ООН. А, може ли да обясните на колегите как се стигна до това предложение? Да кажете как работи до този момент мисията на ОССЕ и защо мисията на ОССЕ миналата седмица не беше в състояние да а, извърши наблюдение на това какво става по демаркационната линия. Следващия ми въпрос се отнася до хуманитарната ситуация. Европейската Европейския съюз всеки път обезоръжено наблюдава белите конвои от Русия в Украина. Бихте ли ни казали какви са хуманитарните проблеми и в кои области а, трябва Европейския съюз да засили усилията си? Благодаря, Ребека. Давам думата господин Сариош Волски, нашия докладчик за Украина. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Парламента скоро ще одобри сумата от 1,5 милиарда евро като финансова помощ за Украина. Това е по процедура без изменения. Това е част от дългосрочните ангажименти на Европейския парламент, както и на Европейския съюз, като цяло за подмагане на реформите в Украина след като се приеме тази макрофинансова помощ, тя ще има за цел да подпомогне управлението, законното управление на Украина. Тоест, вашия президент Порошенко. Една такава навременна помощ може да помогне да се реши а, кризата с а, баланса на плащанията. Украина не е бедна страна но тя се намира в драстична финансова ситуация заради липсата на дългосрочни реформи, финансови реформи, лошо управление и изчезване на ресурсите, най-вече заради войната и руската окупация. Украина се нуждае непре... веднага незабавно от увеличаване на подкрепата. И едновременно с това да започне реформите, економически, както и политически. Също важно е да се каже, че за първи път в европейската история държава, която е сблъска, се сблъска с такива големи проблеми, а, трябва да измине също така и европейския си път. Украина се справя пред невероятна финансова криза, която се дължи най-вече на окупирането на 20% от економиката на държавата от агресорите а, и нуждата държавата се защитава. А, Европейският съюз е, може единствено може санкции на агресора. Най-важното е да не допуснем банкрута на Украина. Моля на оставащите пет оратора да а, са кратки, защото очакваме и председателя Шулц в 4, така че а, да дадем възможности за отговор. Господин Бълчитис. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Čia nuskambėjo keletas tokių pasisakymų, kad mes čia Europos parlamente esame atitrūkę, tačiau aš esu iš Lietuvos. Да. Тук, тук бяха изложени немалко идеи, според които Европейския парламент е далеч от действителността. Аз представлявам Литва и има колеги други, които идват от Балтийските страни. Много добре знаем какво означава да бъдем окупирани от съветските войски. Ние подкрепяме всички, както знаете, Украина. Но действителността, пред която е изправена Украина днес, е действителност, която не, можеш, не можехме да си представим преди няколко години и корупцията беше достигнала рекордни равнища и това беше резултат от посоката на десетки години. Това беше едно тежко наследство. И що се отнася до финансовата помощ, тя е по-скоро символична, т.е. или най-малкото съвсем недостатъчно. Ето защо, господин председател на Върховната Рада, аз ви питам колко време смятате, че ще може да преживеете с една толкова малка помощ от страна на Запада и при отсъствие на помощ под форма на оръжие. Апел на президента Порошенко висване международних сил. Благодаря, господин председател. Искам да подкрепя най-напред господин Порошенко, който иска мирът да може да бъде установен в Украина. Аз вече съм го казвал, трябва да се даде положителен отговор на този въпрос, на това искане. Аз смятам, че Европейския парламент трябва да подкрепи тази инициатива и то колкото може по-бързо. Това е нашата роля, това е нашата мисия. И това се вписва в нашия мандат. Въпросът, който имам е следния. Каква беше реакцията пред тази инициатива на правителството? Каква беше реакцията на обществото в Украина? и как е реагира също и парламентът. Друг въпрос. В западната част на Украина, това е брега на Черно море. Ситуацията по-сигурна ли е там? Дали има повече сигурност или също има някаква заплаха и там? Освен това, искам да продължа с това, което казах и преждеговорящите. Татарите от Крим ще подкрепите ли правата, техните права, независимо, че тази територия е окупирана? Благодаря. Благодаря, господин председател. А, децентрализацията ще доведе ли Украина до успех? Миналата година а, Върховната рада на Украина а, говори за е, едно местно правителство. В този е, контекст, вие виждате ли местното самоуправление е, като евентуално решение? Няма ли опасност да има автономия? Защото накрая евентуално може да се стигне до референдум за независимост. И нещо друго относно бъдещите избори, които са предвижени за 2015. Считате ли, а, че може да има бойкот на общите избори и непризнаване на резултатите в Донбаска и Луганска област? И да има така наречени червени избори. Благодаря, господин Пападакис. Кирия Грузман, Γκρούσμαν, хора с σας ο κύριος Μπρόγκ и Пълти Господин Грузман, във вашата страна, господин Брок каза, че има модел, който трябва да бъде е, е, копиран, че вашата страна трябва да бъде един модел. Мисля, че това е една много провокираща декларация. Във вашата страна комунистическата парламентарна група беше разтурена. Председателя на регионалния съд в Киев подаде оставка, защото се беше направен обиск в неговите, негови офис – и имаше също и обиски и при други съдии. Десетима, десетима висши магистрати. Така че Европейския съюз е твърде лицемерен, когато говори за правата на човека. Европейския съюз използва на, проект, на правата на човека като претекст, за да извърши някои намеси, които ще послужат на интересите на големите предприятия, които имат монопол. Какво е вашето становище, господин Гройсман, пред всичко това? преследванията срещу Комунистическата партия на Украина, разтурването на парламентарната група на комунистите. Мисля, че ще трябва да давате сметка за това. Mire, yo pienso que a los amigos hay que... Excuse me? It's me? Ah. Me considero amigo de Ucrania y estoy en el grupo de amistad. Аз съм приятел на Украина и участвам в групата за приятелство с Украина. Но, знаете ли, трябва да кажем наистина какво мислим на нашите приятели. Не става дума само да се усмихваме. Имам известен брой въпроси, които малко ме безпокоят. Руската родина е, е застрашена. Видяхме какво стана в Крим, в Донецк. Половината от украинския народ 52 часа, 52% са министър на отбраната направи едно изявление, като каза, че 20% от е, войниците искат да отидат на фронта. Е, втори въпрос, който малко ме притеснява. 2000, е, как е възможно да има частни милиции, които да се финансират както става в Донецк. Не. Е. И друг въпрос, който също ме притеснява и го казвам като демократ. Делат, е, бизнеса и е, политиката са държавни дела и ме притеснява, че економическите лидери са също и политически лидери. Не, да ги цитираме всички. Как е възможно това да може да се говори за борба срещу корупцията, докато економиката се намесва в политиката. Ние разбрахме много добре вашето послание и сега председателя има думата. Е, шановни колеги, шановни головуючи, е, я хочу вам... Уважаеми колеги, уважаеми господин председател, искам да ви благодаря за откритата дискусия и за вашата вътрешна позиция, защото тя е много важна за Украина. Може би ще започна с факта, че се намираме в ситуацията на безпредседентна агресия. Не само военна такава, но и економическа, информативна, енергийна. Информационна енергийна. Е, всичко това много изкривява нещата, които се случват в Украина. специалните сили, подготвени от е, е, Руската федерация, разполагат с най-високо технологични оръжия. в самата Украина нямаше никаква причина за вътрешен конфликт. Защо трябваше да се разделя тази страна? Тя беше единна. Защо се говори за автономия? Приятели, а, искам да напомня, че окупирания Крим беше автономна Украинска република. Нищо не може да спре агресора. Каква е нашата воля? Да работим за демократичните ценности, да ги защитаваме, да защитаваме нашата териториална цялост – трябва да назовем нещата с истинските им имена. Само тогава ще можем да действаме в ситуация такава, каквато имаме в Украина. Ние искаме мир, ние сме готови за мирно споразумение. Ние не искаме война. Ние не сме атакували никого. Няма да го направим и за в бъдеще. Ние искаме обаче Украина да бъде суверенна държава. Ние не искаме нашите граждани да умират. Не искаме нашите войници да умират. Аз мисля, че агресор иска не само Украина, а всички европейски държави иска да дестабилизира света, иска да е, отхвърли всичко, в което ние вярваме. Агресор иска да каже, че правото е на по-силния в това, е, е, в този свят. А, агресора Путин все някога ще спре. Въпроса е кога. Това зависи от нашата обща реакция а, много добра идея за мироопазващата мисия, защото тя ще помогне за спирането на агресията. А, ние бихме искали сините каски на ОНЕ да бъдат както по границата, така и на фронта. Там трябва да присъства тази мисия. Второ, разбира се, че има санкции. Това не са санкции си просто за оказване на натиска, санкции за спиране на агресията. Аз съм човека, който най-малко желая да се упражнява натиск, но ние нямаме друг избор. Трябва да е, упражним натиск. Още нещо, което е много важно, това е отбранителната мощ на е, Украина. Само ако разполагаме със съответните отбранителни оръжия, ще можем да спрем врага, който е нахлу на територията на Украина и е решен да продължи и по-нататък. Ето защо е много важно да се засили отбранителната мощ на Украина. Относно римския статут, сега започнахме е, конституционна е, реформа. Скъпи колеги, аз като председател на парламента и всички мои колеги, и всъщност за това сме избрани с тази единствена цел да променим постсъветска Украина и да я превърнем в истинска европейска държава. Трябва да се борим за права, да гарантираме правата на хората, да се борим за прозрачни избори, да се борим срещу корупцията, за справедлива съдебна, съдебна система, да децентрализираме властта в Украина. За целта е необходимо време, но ние нямаме време и възможностите ни са ограничени. В рамките на процеса на изменение на Конституцията ще работим по всички тези въпроси. Що се отнася до а, мирния план? за него са необходими няколко неща. Първо, да се спре огъня, да се изтеглят тежките оръжия да се освободят всички военни, които са в руски затвори, в това число мистер Савченко, господин Савченко. Правителството в Луганския Донецк, което беше законно избрано, беше принудено да напусне така наречения референдум беше проведен под натиска на оръжията. Това не е истинското желание на хората, които живеят там и страдат. Хората се, се държат против волята и на тази територия. Нашата цел е да се борим за врага, да се борим за европейските ценности, за да може в нашата държава да има мир, не само на хартия, а истински траен мир гаранции. И зададох се много въпроси, но нямам време. Що се отнася до националните младсинства, мога да кажа следното. Мога да кажа, че Украина се бори за правата на младсинствата – Украина е една много толерантна държава. Но при нас са бойците от Чечня. Те не са украинци, те са врагове И накрая искам да ви благодаря от мое име от името на украинските колеги за времето, което отделяте, вниманието, което отделяте на Украина. Благодаря ви за много важна и много принципна позиция. Нека Украина да остане европейска и демократична. Благодаря, господин е, Гройсман. Вие успяхте да засегнете повече от въпросите, които ви бяха поставени. Благодарим за тази размяна на мнение и сега дълга ви зове към председателя на парламента, господин е, Шурц. Uh, я хочу сказати, що стосується партій. One, one, one second. Още една, една секунда. Трябва да изградим демократична система с отворена, с доверие към всички партии, но това беше първият път, който комунистическата партия не, не влезе в парламента и това потвърждава европейския избор. Благодаря. Let us continue with the agenda. The item 17. Да продължим с дневният ред. Точка 17. Макрофинансова помощ за Украина. Моля за тишина. Тези, които искат да напуснат залата, моля направете го тихо и бързо. Имаме много натварен дневен ред. So, <clears throat> the... И така, становище на Инта за макрофинансовата помощ за Украина. Е, това е доклад, е, становище изготвено от Ятек Сариош Волски. Вече го чухме в дебата. А Украина все още има нужда от нашата покрепа, за да се справи с финансовите и економическите последици от кризата. И, и също да а, се справи и с рязкото намаляване на чуждите инвестиции. Ние предлагаме 1,8 милиарда европомощ, като първоначално ще има едно, което ще се добави към първата, първия транш от 1,6 милиарда от 2014. Втория транш ще се направи през март тази година. Латвийското председателство каза, че като си имам предвид спешната ситуация в Украина, съветът постигна споразумение, базирайки се на регионалните предложения без изменения. Това ще бъде разгледано пак в Европейския парламент. А сега ще дам думата на господин Сариш Волски да обясни детайлите на предложението си. Благодаря. Предложих Афет да подкрепи е, тази ускорена процедура, защото нуждите на Украина са сега имаме нужда от тази спешна процедура без изменение. Това просто ще потвърди нашата ангажираност към Украина. Сумата е това, което казахте. Тя ще подкрепи реформите. В тежката финансова ситуация на държавата тя се, държи, тя се дължи не само на економическата криза, но и на военната ситуация е, безпредседентна ситуация за Европа. Е държава, която трябва да се реформира сама себе си и едновременно с това да понася война. И е, за това предложихме тази бърза процедура. Едновременно с това, в моето становище искам да подчертая, че е спешно нужно да дадем тази помощ и също да търсим други нефинансови инициативи, за да подпомогнем а, ситуацията в Украина. Например, държавите членки да улеснят чрез всички възможни правни и административни средства а, завръщането на украинска земя на всички тези активи, които са били отмъкнати от а, Украина в миналото, от предишни украински величия, които са някъде в а, европейски и други банки. Тези капитали е, на този етап са замразени, но не трябва да са отклонени така, че да служат за, на Русия. Също Европейският съюз трябва да а, подкрепи борбата на Украина срещу корупцията, което ще подобри данъчните приходи на държавата. Също Европейският съюз трябва да изгради една съвместна разследваща комисия, а, която да следи как се използва европейската финансова помощ към а, Украина, да гарантира не само, че фондовете се абсорбират и се освояват както трябва, но също, че се изгражда и капацитет в Украина и че се прехвърлят и съответните най-добри практики, както и финансов контрол също а, трябва да се наблегнат на най-качествените елементи от украинската економика, например енергийният пазар, а, бизнес а, средата и да се направят съответните данъчни реформи и по този начин да подсилим украинската економическа сила. И в заключение ще кажа, че истинският приятел се е познава в нужда и точно това е сега нашата ситуация с Украина. Благодаря. Благодаря, Яцек. Има доста колеги, които искат да а, вземат думата. Бяхте... Не, извинявайте, не искат. Колегите не искат да вземат думата. Така че Колегите явно са разбрали, че е, това е процедура без изменения и съответно стигаме до заключението, че наистина всички подкрепяме тази макрофинансова помощ за Украина. И а, кратък коментар от страна на комисията. Господин Ерн Грисе. Заповядайте. Yes, thank you very much. Uh... Благодаря. Комисията приветства подкрепата, която беше изразена тук, както и в Инта. И мога само наистина да се съглася с спешността на ситуацията. Много дълга продължителна рецесия за Украина, която се дължи и на агресията, и която има като резултат невъзможност на плащанията. И за това този пакет с макрофинансова помощ има за цел да улесни а, и да стимулира економиката. Това е втори транш за Украина. Разбира се, Международния валутен фонд също подготвя свой пакет от 40 милиарда евро... долара това, са, това е техен пакет от помощ, договорен двустранно с Украина. И също ще има и принос от частния сектор, така че украинското правителство обяви, че започна консултации с цел реструктуриране на дълга и частния сектор също ще участва в финансирането на държавата през следващите години. Ще се спра до тук. Приветстваме вашата подкрепа и ще направим всичко възможно, за да а, приключим с тази законодателна инициатива. Благодаря. Благодаря, господин Грисе. Нека да напомня на всички колеги, че крайният срок за измененията е до 6 е февруари, но няма да има никакви изменения, защото това е специална процедура. И сега заместник председателя на парламента, нека той да поеме председателството. Благодаря. Uh, Минаваме към следващата точка. Система на Съюза за самостоятелно сертифициране на отговорни вносители на Калай, Волфрам, Тантал и така нататък. Докладчика е господин Бютикофер. Имате думата. Благодаря, господин председател. Това е първата размяна на мнения и за това ще ми позволите да започна с благодарности към колегите, които внесоха изменения. Каня, докладчиците в сянка, на среща на 26 февруари. Надявам се да успеем да се срещнем. Има една процедурна оп- опция. Плани... Плана предвижда гласува, предвижда гласуване на 9 март на проекто становището. Инта отлага своето гласуване за 13-14 април, така че бихме могли да се възползваме от това да имаме повече време и да намерим повече компромиси, ако искаме. Трябва бюрото да вземе решение за това, но бихме могли да имаме втора размяна на мнения вместо гласуването на 9 марта. Нека сега да мина към самото становище. Както вероятно всички знаят и могат да предположат, въпросът е много спорен. Това се вижда и от внесените изменения. Някои от тях отиват в посока на по-малка строгост от тази, която аз бих предложил. Други в точно обратната. Това, което съм се опитал да направя, да избера една средна позиция – опирайки се на законодателството Дот Франк на Съединените щати. което съответства и нашата позиция в парламента и комисията по въпроса. Тоест, вместо да се фокусираме само върху а, вносителите, които се сертифицират само доброволно, предлагаме да има задължително сертифициране. Също така ограничаваме приложното поле на предложения регламент в съответствие така както прави законодателството Дот Франк. Разбира се, трябва да изберем наша стратегия, но аз смятам, че много често говорим за регулаторно сътрудничество и хармонизиране в е, трансатлантическите ни отношения. Мисля, че ще бъде едно адекватно начинание да се опитаме и тук да постигнем хармонизация. Към мене се обърнаха множество лопита, които ясно заявиха, че желаят да имат слабо европейско законодателство, много по-слабо отколкото Дот Франк, за да го използват а, като средство за подкопаване на Дотфранк в трансатлантическото сътрудничество. От друга страна, има колеги, които заявиха, че се надяват да постигнем а, по-високо ниво на регулиращи на стандартите, отколкото са правени в Дот Франк. Ще кажа също така, че носителя на наградата Сахаров на парламента за тази година, доктор Муквеге, заяви пред парламента, че трябва да приемем е, е, законодателство, предвиждащо задължително сертифициране, така както е в Дот Франк. Споразумели сме се върху някои неща. Едното да видим дали ще се борим за доброволно или задължително сертифициране. Колегите от ЕНП предлагат комбинация на, на двата метода, задължително за сертифициране на една гру, а, а, група от определен географски регион, за друга е доброволно. И положителното е, че всички страни са съгласни, е, че географското приложено поле не трябва да бъде много ограничавано. И още нещо. Трябва да видим дали ще включим фирми като цяло или регламента ще се отнася само до вносителите? Аз бих искал да, да се ограничим до четирите конфликтни минерала и продуктите от тях. Бих искал също така да чуя какво имат да кажат колегите, готов съм да търся компромиси след това. Благодаря ви. Благодаря, господин Бютикофър. Сега да дадем думата на господин Адаксутон да вземе думата. Той е докладчик в Сянка. vill eh, börja med att tacka kollega Butikofer för eh, hans arbete Och eh, det här yttrandet... Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на колегата Бетикофер за работата, която е извършил по този въпрос. Трябва все пак да признаем, че има споразумение в рамките на комисията за това, че Европейския съюз трябва да е по-амбициозен, за да може да действа. Всички тези роди, манган, мент и така нататък и тези зони са изключително богати на хартия, но се оказва, че всъщност това са изключително бедни региони, региони на военни действия, на конфликти. И тази руда се използва за технологията, като компютърна технология и други, Европа носи много важна отговорност. Трябва да а, направи така, че търговията да бъде справедлива по отношение на тези роди. Трябва да има прозрачност, проследимост, трябва да се гарантира това а, фирмите да спазват изискванията. Това са ключови елементи. Всички тези правила, които касаят търговията с тези роди, не трябва да водят до това, да се бойкотират тези метали, тези минерали, да страда от това местното население. Просто трябва да се направи така, че да бъде сложен край на незаконните действия. Търговията може да бъде инструмент, ако искаме да развием минни действия, дейности, които да се извършат при нормални условия, да сме сигурни, че това богатство трябва да бъде в полза на всички. А сега, що се отнася до Европейския парламент, мисля, че това трябва да направим така, че да се съоръжим с законодателство, което да осигури прозрачност, уседимост, както за потребителите, така и за всички. И това законодателство да насърчава тази справедлива търговия да се развие в полза на всички. Това ще на едно насърчаване, да, което да гарантира, че ще имаме структури, които действително да работят. И като докладчик във всяка, по този въпрос аз внесох някои изменения в духа, на който се ви споменах. Признаваме, че първо трябва да сътрудничим, трябва да има сътрудничество между всичките заинтересовани страни, за да може да се осигури световен статут на това, трябва 80% от рафинериите да бъдат обхванати и трябва да се, дадат, да се даде на предприятия повече гаранции по отношение мерките, които могат да се прилагат за захранването на тези заводи и тези предприятия. Трябва да се да продължи търговията с тези родини, по-специално, що се отнася до Република Конго. Разбира се, има списък на преработващите предприятия. Имаме списък на а, заводи, но това не подобрява ситуацията на пазара. И втората причина, поради която ни трябва такива служби за сертифициране, които да бъдат доброволни. Струва ми се, че дори за вносителите и за преработвателите трябва да бъдат задължителни и да бъдат обхванати и е, гарантирани с законодателни текстове. Всъщност е, това предложение почива на работа, която беше извършена на сериозна основа и се опитваме да разграничим рудите, които идват от зон, конфликтните зони, зоните на конфликти от другите. Вносителите трябва да докажат как, как происхода трябва да се знае да не се е, допринася за финансирането на по-нататъчните, на продължаване на конфликтите. Благодаря, господин председател. Аз е, се запознах с е, някои елементи в е, вестниците, някои неща видях по телевизията. Да, има войни, знаем каква е варварска свирепост се води там и знаем откъде идват някои финансирания. Трафика с а, природните ресурси води до а, избивания, до робство, тероризъм в по-специално зоната на големите езера. Това е, това е една действителност. Немислимо е да се смята, че фирмите имат за цел да забогатяват и те сами ще направят каквото е необходимо. Не, трябва да разполагаме с стрикно законодателство, за да не позволим да продължи тази трагедия в зоната на големите е, езера. Освен това има и престъпно сътрудничество страна на някои държави, които финансират тези роди. Не трябва да поддържаме това лицемерие, което се състои от това да, се, да си затваряме очите пред происхода на печалбите, защото тези печалби се извършват с, с много кръв има и други неща, които, с които се запознахме. Готовата продукция. Китай, все пак, нека да споменем, Европейския съюз трябва да изиска също всичките продукти, които се изработват извън Европейския съюз и извън каналите, които ние може да, да, да, да контролираме като производство и внос, всичко, което касае преработвателната промишленост трябва да се представи сертификат за происход на тези продукти, иначе няма да бъдат приемани. Не трябва да се позволява да продължават избиванията, които се извършват в някои страни и нашата промишленост в никакъв случай не трябва да бъде нарушена от конкуренцията, която се развива на базата на престъпни действия. И съм не може да се говори за това, че някой ще, сам ще се сертифицира доброволно. Просто е все едно един... Това просто не е възможно. Не трябва да си затваряме очите пред тази действителност и, както каза колегата, не трябва не трябва някои да успяват да обегнат на законодателството. Някои от тези, които ще избегнат законодателството, не трябва да могат да влязат в системата през Европа. Системата я познаваме идеално. Не може да допуснем това самосертифициране, защото това е просто отворена врата за нарушения. Няма да постигнем нищо. Просто трябва да кажем, че не може да си затварям очите пред избиването на цели населения. Благодаря. Thank you. Господин Танок. Благодаря. Нека първо да поздравя господин Бутикофер за тази важна работа, която той е свършил по такава тежка тема, много деликатна, много противоречива, така както вече беше споменато. Аз следих с интерес случващото се през годините процеса в Кимбърли, кървавите диаманти от Африка. И това беше един вид а, а, мотивация за мене да се разшири този процес и към други минерали, не само а, диамантите, защото наистина там а, се вършат ужасни неща, само и само да се а, осигури достъп до съответните минерали, не само за а, диаманти, а говорим и за а, титани, за тантал и други. И в Другият въпрос е дали предложението трябва да бъде задължително или а, с, на доброволни начала. Американците имат много прескриптивно законодателство в това отношение. ЕКР предпочита на този етап да се придържаме към предложението на комисията за не толкова задължително предложение и да дадем все пак възможност на фирмите да го направят на доброволни начала, за да избегнем загубата на бизнеса, на инвестициите. Китайците ще предприемат друг а, подход и съответно ще вземат нашата част от пазара там. А, така че мисля, че просто трябва да имаме повече сътрудничество между Европа Европейския съюз и Съединените щати. Та, нашата позиция на този етап на ЕКАРА е да имаме незадължително законодателство. Предпочитаме е, предложението на комисията, а не това на господин Бутикофер и смятаме, че това може да се разгледа в последствие. Примерно, ако се окаже, че това предложение не е качествено, няма ефекти, бихме могли евентуално да отидем към задължително. И също Другото, което трябва да видим е до каква степен това ще е обхванато в споразумението ТТИП с Съединените щати и как ще се напасне с тяхното законодателство относно търговията с конфликтни минерали в трети държави. На този етап ние няма да приемем и да подкрепим повечето от измененията на господин Бутикофер. Благодаря. А сега господин Шолц. И моля колегите, бъдете кратки. Ще има ограничения във времето, защото и без друго вече закъсняваме. Тази точка трябваше да приключи до 4.30, така че вече сме наскочили графика времето за тази точка. Господин Шолц. Благодаря, господин председател. Извинявайте. Имах uh, едно друго заседание за сей тип и сега току-що влизам в залата. Искам да благодаря на докладчика за работата и надявам се да можем да уменим становища в някои други заседания, защото определено имаме много, много интересна тема, която е съвместна за комисиите Инта и Афет. Има твърде много войни, твърде много хора загиват Твърде много деца страдат а, от, и работят като роби а, при ужасяващи условия. И от ОИСР 43 държави членки а, вече се съгласиха за този сложен процес, с който компаниите ще си осигуряват достъпа до ресурси. Защо е толкова сложно да надскочим тези ограничения обаче? Предложението на комисията, според мен, и тук смятам, че изменението на господин Бутикофер са прави, а, комисията, предложението на комисията е слабо. И за това искам да изразя от името на нашата група. Имаме нужда от задължително законодателство. И евентуално да разширим обхвата на това, което иска от компаниите. Говорим за конфликтни минерали. Сега говорим само за някои, но Знаем, че комисията се опитва също да утвърди същото и за други конфликти. Нека да погледнем бъдещето обаче. И също искам да напомня това и а, в дебата за Украина и Русия. Там също имаме конфликт, който ще се задълбочи с бъдещето. Така че Надявам се да успеем да постигнем в комисията обща позиция, разумна позиция, а именно а, това да са задължителни изисквания. Благодаря. А сега господин Касталдо, една минута и половина. Благодаря, господин председател. Смятам, че разглеждането на този въпрос тук е много добро предложение, защото имаме много ценности, които трябва да защитим по темата. Комисията ни предлага един минималистичен вариант. Ако го приемем, ще изпуснем добрият, годният случай. Ние не можем да направим нищо без а, примерно задължителни мерки и дори понякога и сили, военни сили. Но за да можем да разширим списъка на минералите, които са засегнати, а, трябва да разширим понятието конфликт за всички държави и региони, където имаме ам, нестабилна политическа и економическа ситуация, както и проблеми с инфраструктурата. Така че тази разпоредба трябва да може да се, да може да се прилага задължително и за малките и средни предприятия. Само така ще имаме и едни стабилни инвестиции. Ние не можем обаче да оставаме глухи и слепи спрямо а, конфликтите. Конфликти, които понякога дори се развихрят заради тези минерали. Надявам се доклада да бъде прият. Благодаря ви за съществената работа. И сега господин Шафхаузен. Oui, Благодаря, господин председател. През 2004 бях съветник на заместник председателя на а, Република Конго, който се занимаваше и с минералите. И аз бях а, с правомощи както от правителството, така и от външното министерство. Какво видях? Видях диаманти от Конго, които излизаха сертифицирани уж че са от Централноафриканската Африканската република видях редки метали, които Руанда не произвеждаше, сертифицирани от руандийското правителство с подкрепата на едно европейско правителство, което няма да цитирам тук и също едно друго, друго правителство, няма да цитирам името, само ще кажа, че е първата световна сила. А, това е реалността. Истината е, че тези мафии директно са свързани с тайните служби и с държавите, големите държави, понякога дори са от национални интереси, защото тези метали са от национален интерес. Така че е много важно да имаме законодателство. И аз искам много стриктно ограничение а, чрез законодателство. И смятам, че първото ни задължение като парламент е информираност. Нека да изградим едно, едно такова звено, да защитим тези източници на информация. А, и ви гарантирам, че когато тази а, кутия на Пандора с редките метали се отвори наистина, тогава ще има вече наистина прозрачност, но нека да не се снабдяваме с някакви процедури, които в крайна сметка до никъде няма да ни докарат, защото за тези минерали стои мафията. Благодаря. Е, Наоми се Панзери. Благодаря се, господин Панзери. Соло поки секунди пер дире, che sostengo... Само няколко секунди, за да кажа, че поддържам напълно всичко, което Докладчикът уточни. Това са неща съвсем разумни. Е, Парламента трябва да се покаже достатъчно кохерентен. Е, на пленарното ще приемем годишния доклад за правата на човека. Това е един от основните елементи на този доклад, тази тема. Това е причина и за конфликти. Европейските стандарти не само не са достатъчно амбициозни, но може да се окажат не свързани с това, с което се, за което се говори. Аз също смятам, че сертифицирането трябва да бъде задължително и да настоявам това да бъде подчертано. Благодаря. Now, Mr. Carver. What... Благодаря сега на господин Карвар за една минута. Благодаря, господин председател. Аз виждам важността на тази тема. Говорихме за това и на пленарно заседание, за уязвимите групи. Вече има международно законодателство на ОСД за е, тези минерали. Всички 28 страни членки са членства на ОСР което означава, че Европейския съюз някак се е посредник между двете организации. Китай е най-големия потребител на такива минерали, особено от Африка, където много връждуващи групировки търгуват с тези минерали. Искам да кажа, че Китай няма да се съгласи с нашия регламент и той просто няма да работи. Мисля, че ни предстои още дълъг път да изминем за подобряване на международните стандарти относно вноса и износа. Необходим е ни е много национален и междуправителствен подход. Е, Необходими са глобални международни стандарти, които да включват и чайна. За сертификат на, на происход е необходимо сътрудничеството на много инстанции. Мисля, че създаването на европейско законодателство ще, ще се отрази негативно на нещата. Необходимо е международно законодателство. Сега ще помоля представителя на Международната служба за външна дейност да говори 30 секунди. Ще се опитам да бъда много кратък. Чухме за всички инициативи, за Дот Франк, за законодателната инициатива в Конго, за ОИСИР и техните насоки. Искам да почетая, че всички тези инициативи сами по себе си не са насочени към основните причини за насилието и нестабилността в региона. Мисля, че това е основният момент. Има нестабилност и конфликти в страните богати на минерали и този проблем изисква много странен подход, за да може в тези страни да се установи добро управление, върховенство законно, закон, устойчиво управление и прозрачност на веригата на доставка. Искам да предупредя, че е, това доколко е ефикасно законодателство Дот Франк е спорен въпрос и той трябва да се да дебатира, защото то на практика представлява а, ембарго. Ник нито е една от държавите не купува а, от региона в резултат на Дот Франк и това има унищожителни последици за местната общност. Износа през 2014 е половината от количеството от 2008-2009 година. Интегрираният подход който се опитваме да наложим, е принципа да не нанасяме вреди, което предполага доброволен подход, доброволна сертификация, така както предлагаме е, ние. Ние подкрепяме регионалните инициативи на ОСР за регионална сертификация. И сътрудничим с правителството на Демократична република Конг. 67% от Калевронка и Татал са от са свободни, така да се каже, от конфликти, защото са сертифицирани в тези системи за регионална сертификация. Искам да ви предупредя, че е, задължителният подход, законодател, задължителното сертифициране ще донесе вреда. Господин Бетеков, има думата сега за заключителни думи. Благодаря, господин председател. Ще започна с последната тема. Комисията на Дегу... Ком... започна работа по този въпрос. Комисара Дегухт а, каза, че се стреми да създаде по-амбициозно законодателство от Дот Франк. Сега комисията е казва, че принципа на ненанасене на вреда do not harm е достатъчен, което означава, че съответните фирми са лобирали успешно пред комисията, за да имат по-малко амбициозно законодателство. И и сега комисията казва, че ще бъде добре за бедните експлуатирани хора законодателство да не бъде а, е, а, е, строго. Това според мен е срамота. И според мен ние трябва да се опитаме да намерим някакво решение. Аз предложих е, регламент, който да използва инструмента на делегирания правен а, акт, за да може да се разшири приложното поле, да се разшири географското приложение в различни райони и въобще да има такива елементи на гъвкавост. Но ако ние не вярваме, че Европейския съюз и Съединените щати заедно не могат да повлияят на нещата в световен мащаб, че това е възможно само ако привлечем китайците на наша страна, страна. Защо преговаряме по ТИТИП тогава? Председателят, благодаря. С това дебатът приключва ще има на 26 феврари среща на докладчиците в Сянка. За 9 март в Страсбург е предвидено гласуването. Инта отлага гласуването а, за 13-14 март. Гласуването на пленарно заседание е, пред, е, е предвидено за 18-21 май. Минаваме на следващата точка, доклада за напредъка на Албания и давам думата на Кнут Флекенштайн. Уважаеми колеги, от 30 януари разполагате с моя проект доклад за Албания. Тук а, е, е, става дума за а, е, нов проект доклад. Аз съм нов докладчик на парламента а, за Албания. На 9 януари посетих а, а, Тирана. А, водих множество разговори. През изминалите години а, Албания постигна впечатляващ напредък и впечатляващи реформи. А, така че с право на 2 юни получи а, статута на страна кандидатка от Европейския съюз. Статута на страна кандидатка а, е а, стимул за продължаване и интензифициране на реформите по-нататък и ще представлява задължение за продължаване на тези реформи. Въпросът е не да се вземе обаче решение за реформите, а те да се е, осъществят успешно на практика. Е, Моят доклад се ориентира по петте приоритетни области, определени от комисията, за да може страната да мине на следващо ниво започване на преговори. И това ще бъде новия стимул. Амбициозната реформа на Албания на администрацията е неотменима предпоставка Следва да продължи прилагането на новия е, закон за публичната служба, е, прилагане, което вече е започнало. Албания има за цел да професионализира и да деполитизира администрацията и да се противодейства на корупцията. Не само аз получавам непрекъснато писма от албански граждани, посветени на публичната администрация. От моя разговор с омбудсмана знам е, каква голяма част от неговото работно време е посветено на тази тема. Ето защо е изключително важно след препоръките на албанския омбудсман да последват дела. Също толкова важни са предстоящите реформи в съдебната система с цел да се увеличи доверието на гражданите в албанската съдебна система. Албанския парламент е създал адхок комисия е, за е, подпомагане на реформата в съдебната система. За една толкова важна реформа е необходима платформа, в която да си сътрудничат всички участващи. Необходимо е конструктивното сътрудничество на опозицията. В борбата с, пръст... с корупцията и организираната престъпност а, трябва да се каже, че е необходимо тази борба да става на всички равнища, да има успешна координация на усилията на всички равнища, координация на усилията на всички институции. Необходими са и съответните обучени кадри. Наскоро албанското правителство даде доказателство за това, че е в състояние да провежда мащабни полицейски акции за борба с корупцията и организираната престъпност. Тези усилия трябва да бъдат продължени и разширени и да се подплатят за стратегически подход. Това всичко са важни краъгълни камъни по пътя към присъединяването към Европейския съюз. За да може Албания да достигне нивото за присъединяване към Европейския съюз са необходими още по-нататъчни устойчиви реформи. Например, например, трябва много да се случи в борбата с корупцията, за да може за отделните граждани тази борба да стане осъзаема. Устойчивите реформи ще бъдат успешни само тогава, когато всички политически сили се обединят. През декември ние с господин Кукън посетихме Албания, за да лобираме за това най-голямата опозиционна партия отново да започне да работи в парламента. Доклада подчертава колко е важен конструктивният политически диалог, колко е важна справедливата политическа конкуренция за успеха на начинанието. В демократичния процес става дума не, само, не, става дума не винаги за това да се намери консенсус между всички политически а, партии, а става дума за това да се намерят компромиси, които по най-добрия начин защитават интересите на гражданите. По този начин ще се увеличи доверието на гражданите в публичните институции и ние точно това разчитаме. Много е важно гражданското общество да заиграе важна роля в обществения живот и в процеса на интеграция с Европа. Затова доклада призовава, колкото може по-скоро, и ние се радваме, че първото заседание ще бъде сега в началото на май, да се създаде Национален съвет за европейска интеграция и той да започне да работи. Този съвет трябва във всеки случай да включва представители на граждански организации и независими институции. Те задължително трябва да бъдат включени, трябва да им бъде достатъчно поле за действие. Разбира се, доклада а, засяга и други съществени а, области, например а, религиозните, етнически общности, права на младсинствата, добросъседски отношения. Що се отнася до външната политика и до отношенията с съседните държави, ще намерите в моя доклад добри думи за Албания. Албания се доказва като конструктивен съсед, който допринася за стабилността на региона. Албания е надежден партньор а, на НАТО и е в челните редици на борбата срещу тероризма. Членството на Албания в Европейския съюз няма да бъде постигнато в рамките на мандата на едно правителство. Това не е процес на една партия, това е процес на цялата страна и нейния народ. Аз мятам, че е, ние трябва да подкрепим всички инициативи на албанския е, народ, които засилват националния консенсус за членство в Европейския съюз. Затова е, смятам, че ние трябва да подкрепим участието на гражданските организации е, в интеграционния процес. Трябва да подкрепим междупарламентарното сътрудничество. Албания е на правилен път. Ние се радваме на всяка една стъпка по този път. Е, очаквам с нетърпение първоначалната размяна на мнение. Очаквам допълнение на моя доклад от докладчицата Сянка. Очаквам с нетърпение дискусията. Благодаря. Ау, е... Благодаря сега, господин Кукан. Моля ви, ограничете се до две минути. Но докладчиците сянка ще има две минути и половина. Другите две минути. И така, докладчик Сянка, господин Кукан и господин Кичук, който ще говори след това. А сега, господин Кукан, имате думата. Микрофон. Благодаря, господин председател. Първо приветствам доклада и докладчика за положителното му лично ангажиране с Албания. Също считам, че Европейският парламент трябва да а, следи отблизо развитието на държавата и се радвам, че основните политически групи са се споразумели по общ подход по процеса за интеграция на Албания. Според мен докладът е много уравновесен и посочва най-важните въпроси пред държавата. По време на дискусията по измененията предполагам, че ще можем да, раз, да развием тази тема. А, кандидатският статут на Албания беше даден миналата година след голям брой политически проблеми и напрежения там. Имаше конфронтации, политически конфронтации. Това беше един от основните проблеми, един от основните, една от основните спънки за статута за кандидат за Албания. Но искам още веднъж да наблегна на значимостта на политическия диалог, компромисните решения и нуждата да се подобри политическата култура. Това засяга двете страни и правителството, и опозицията. И Албания все пак а, не отрича европейската интеграция и нуждата от нея и двете, двата политически лагера. И ще бъде добре, ако има такава, защото тя ще ускори процеса. По време на последната политическа криза, а, миналата година видяхме абсолютно същото. Трябва също да подчертаем, че голяма част политическия диалог трябва да се състои в институции, които са създадени за тази цел. А в случая с Албания, но също и някои други държави в региона, ние трябва да настояваме да има такъв политически дебат, който да е по-задълбочен. Относно процеса на интеграция, трябва да насърчаме нашите политически партньори да работят по-усърдно по основните ключови приоритети. Добре е, че има платформа за национален диалог, който ще стартира и ще заработи скоро. Правата държава, както и борбата с корупцията и с организираната престъпност, все още трънливи въпроси. Реформата на правната система, както и независимостта и се, измежду приоритетите. Има също и други важни реформи, например на обществената администрация, на административната, и, тери... административна реформа на териториалната организация, както и други. И знам, че и двете реформи са политически успорвани в Албания но считам, че в крайна сметка те ще помогнат на държавата да има по-добри граждански услуги, както и по-добра администрация, а това са а, основите на процес на интеграция. Спирам до тук. Благодаря ви. Благодаря. Сега господин Бощинава, две минути. Благодаря, господин председател. Моля, позволете ми да говоря на румънски. Колеги, colegilor din Parlament. да, искам да Приветствам колегите от двете групи, политически групи ЕНП и социал-демократите за правят всичко възможно да успокоят политическата установка в тази страна и там напрежението е рекордно. И искам да подчертая ангажирането на правителството. Няма да цитирам имена, няма да цитирам политически групи, но Просто искам да говоря за албанското правителство, което започна административна реформа, което е почти безпредседентна по отношение на доказаната храброст, смелост, за да може да бъде установена истинска публична администрация. На тези място искам да приветствам ангажираността на албанското правителство да се бори срещу корупцията и организираната престъпност структури, тези структури на организираната престъпност решиха да сложат бомби в близост до сградите, където живеят високопоставените албанци, което означава, че борбата срещу организираната престъпност води до дестабилизиране на тази престъпност и за това ние поздравяваме от името на Европейския парламент и комисията. Освен това искам да подчертая участието в регионалното сътрудничество на, на Албания. И това е една много добра стъпка на правителството на Албания за добро, добро съседство с всички страни около нея, включително с Румъния, моята страна. Искам да кажа, че всички тези усилия трябва да бъдат потвърдени, подчертани, но трябва да бъдат признати също от Европейската комисия като започнем така преговори за присъединяването на Албания към Европейския съюз. Мисля, че това е възможно предвид напредъка в този, тази страна, предвид реформите, които са започнати, всичко, което е необходимо за да имаме доверие в е, процеса на интегриране към Европейския е, съюз. И сега накрая мога само да препоръча това да бъде еднакъв ангажимент и на парламента и на комисията и а, наскоро имаше всякакви такива глупави конотации относно мисулманите тази държава. Отхвърлям това и а, приветствам усилията, направени от Албания. А, не знаех, че а, а, Румъния е толкова близка до Англия румънският е толкова близък до английският. А сега господин Танок. Добре, две минути и половина. Благодаря, господин Паско. И аз се присъединявам към предишните оратори. Поздравявам Албания, Албания за кандидатския статут, който получи. Разбира се, има много предизвикателства. Тя е малка държава подобряване на економиката, борбата с организираната престъпност, с корупцията и също плурализма срещу, между партиите. Това са все предизвикателства, но така или иначе премиерът им прави добра работа, мисля. Върши добра работа и така или иначе има и още нещо, на което трябва да се спрем. Албания е пълноправен член на Организацията на Исламската конференция. И а, тази организация а, гласува блок в ОНЕ за човешките права, така че може би ние трябва да помислим а, точно на тази роля на Албания. И така иначе приветствам, че поне до сега, относно санкциите, Албания върви по европейски път а, спрямо Русия и подкрепи нашите санкции. Що се отнася до борбата с тероризма, има доклади в медиите, които казват, че около 500 албанци са отишли в Сирия, Ирак и са се присъединили към ИДИЛ. Не е много ясно дали тези хора идват от Албания или от Косово или от албанското младсинство в Македония. А, господин Флекенштайн, повдигате ли този въпрос с иранските власти и съответно те какво ви казаха, какви, а, ме, а, какви мерки с албанските власти, извинявайте, и какви мерки те са предприели, а, за да спрат тези хора и съответно да ги арестуват ли ги, когато се върнат. Тревожим се, защото ако този брой е 500 души наистина. Това е голям брой с такава малка държава. Благодаря. А сега господин Кичук, две минути и половина. Благодаря, господин председател, колеги. Искам да поздравя докладчика господин Флекенштайн за значителните усилия в изготвянето на този уравновесен, балансиран доклад по Албания тези преговори са важни и Албания е направила голямо усилие за националната стабилност. Това е единствената държава, единствената в Западните Балкани, където е, която е пълноправен член на НАТО. Албания си има много стабилни отношения със своите съседи и разбира се, чуждестранната и политика напълно съвпада с европейската политика по отбрана и защита. Важно е да се знае, че, Евро... че Албанията също се присъедини към економическите санкции, наложени от Европейския съюз към Русия. И във вътрешната си политика Албания също направи голям напредък и за първи път имаме реформи и правителството, както и опозицията, подкрепят политическия дебат. Що се отнася до економическите критерии, също има напредък и а, продължава към функционална а, економика на пазара. Също има структурна реформа, а, която тече. Докладът подчертава про проблемите, които предстоят да се решават от Албания, но вече са предприяти нужните стъпки. А, например, а, правната система, за повече независимост на тази правна система, повече отчетност и повече професионализъм. И а, през изминалата година държавата показа политическа воля за борба с корупцията. Това е основният проблем а, в държавата. И също подобри правната рамка, политическата координация и следенето на централно ниво. При след това корупцията е навсякъде, в много области, включително и в правосъдната система, както и в изпълнителната власт. Това все още е голям проблем. И в заключенията мога да кажа, че като докладчик Сянка от Алде, искам да привлека вниманието ви към правните разпоредби, принципите за равенство на половете, трябва да се подсили също така капацитета за компетентност на институциите, борба с детския труд, защита на детето и а, да има мерки за гарантиране на политически, социални и економически а, права на всички малцинства, да се насърчи социалното включване на а, малцинствата и на другите уязвими групи. Благодаря. Благодаря, господин Епитидеус. Две минути. Άκουσα προηγουμένως τον κύριο... Благодаря, господин председател. Аз е, току-що чух господин докладчикът, който говори в полза на Албания. Но искам да му припомня две събития. Най-напред в Албания има политически групи, които преживяват и които са присъстващи, които продължават да вярват в голямата Албания, великата Албания. Те имат съответни, провеждат най-различни мероприятия, дори в интернет публикуват знамената на Велика Албания и така нататък. И искам да ви припомня какво стана при последния футболен матч между Сърбия и Гърция. Става дума за прощавайте, е, между Сърбия и Албания. Те имат експансивни те искат да се разширяват към е, Гърция и други страни. И тези, които подкрепят Велика Албания, те е, очакват да получат е, северно-источната част на Гърция, един регион от Гърция. И това е първото нещо, което иска да кажа. На второ място, албанското правителство не зачита правата на човека на населението, гръцкото население, което е в близост до гръцката територия. Те нямат, те не притежават земята, те нямат нищо и когато се установи Албанската република, площите, които принадлежаха на гръците, бяха раздадени на албанци. И така, че гърците всъщност загубиха своята собственост. Господин докладчика трябва да вземе под внимание всички тези неща. Благодаря. Господин Преда, две минути. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да поздравя докладчика за качеството на текста, който беше представен. И искам да кажа също, че този доклад съвсем ясно е, говори за значителните стъпки напред е, през последните години, които бяха извървени от е, Албания. Този доклад подчертава също начина по който политическата класа е добре е разбрала как трябва да извършва реформи. Нещо, което винаги сме повтаряли и настоявали. Разбира се, корупцията, най-вече борбата срещу корупцията – е, играе много важна роля. И мисля, че е, това нещо е подчертано в текста. Разбира се, трябва да, направят, да бъдат направени допълнителни усилия. Но също времено ситуацията на пресата, която е много тежка, и ситуацията, в която са изпаднали много албански журналисти, ни кара да окажем подкрепа за тези хора, за тяхната дейност, която трябва да се развива съвсем независимо. Политизирането на пресата е сериозен проблем и това е действителност. Искам да почерта и а, зрелостта, която проявиха политиците, когато ги посетихме миналата година и благодаря на колегите, които участваха в тези дебати. Благодаря. Госпожа Файон за две минути. Благодаря, господин председател. Искам да се присъединя към колегите, които поздравяват докладчика за неговата ангажираност. Искам да се възползвам от възможността да поздравя и него и господин Кукън за това, което направиха миналия декември, събирайки всички политически играчи в парламента. Това беше много важно, Особено като знаем, че липсата на политически диалог често е проблем в Албания. Освен това, като приятел на Албания, искам да поздравя Албания за големия напредък на страната през последните месеци. Смятам, че има възможност държавата да се придвижи напред. Искрено се радвам, че искрено се надявам, че а, няма да се изгуби инерцията и скоро ще започнат преговори. Аз бих обаче подчертала също така, че са необходими още усилия за реформа на публичната администрация, съдебната система, борбата с корупцията, Както каза омбудсмана, трябва да се гарантира независимостта на а, институциите, да се заздрави гражданското общество и да се включат гражданските а, организации в законодателната работа. А, Вя... Важно е да се говори и за опасността от радикализация в страната, за да може да се повиши чувствителността, и тъй като това е проблем за целия регион и за цяла Европа когато говорим за мълцинствата, искам да кажа, че беше направено много за подобряване положението на мълцинствата. поне за да не се застрашава безвизовия режим за гражданите на Албания. Защото има огромен брой фалшиви търсещи обежище. Господин Джамбаски за две минути. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, присъединявам се към поздравленията към колегата Флекенштайн по отношение на приготвения от него доклад. Абсолютно безспорен е напредъка на Албания албанското общество по отношение на процеса на предприсъединяване към европейските институции, Европейския съюз, достатъчно е да се отбележи общата политика, която подкрепя Албания в, а, така, по отношение на, на външната политика на Европейския съюз. Аз бих обърнал, разбира се, внимание а, малко по-засилено на някои от а, точките в а, предложения доклад, като например а, тревогата във връзка с сигурността в следствие за връщането на бойците от чужбина. Съществува такава тревога. Може би там трябва да се обърне повече внимание и разбира се, би трябвало да се обърне малко повече внимание на защитата на правата на националните младсинства. Ще направя съответните предложения в срока. Благодаря ви за вниманието. Well, Благодаря. Сега от името на комисията господин Саймон Нордю има думата за две минути. Благодаря, господин председател. Нека да започна от името на комисията с, с благодарност и поздравления за докладчика. А, ние също смятаме, че резолюцията е много добре балансирана. Искам да повторя благодарностите, които бяха изказани от всички останали и към докладчика, и към господин Кукън за техните съвместни усилия за прекратяване на парламентарния бойкот през миналия декември. Изпълнението на постигнатото тогава споразумение е от съществено значение за постигане на устойчивост на реформите в Албания – Надяваме се е, реформите, свързани с присъединяването към Европейския съюз, да не пострадат от е, е, проблемите на ежедневната политика. Албанските граждани трябва да продължат с конструктивния диалог в парламента. Ясно е, че е постигната голяма стъпка напред с е, е, даването на статус на страна кандидатка през миналия юни. Аз мисля обаче е, също така, че не бива да се изпада в самодоволство проекто текста на резолюцията казва е, много добре, че трябва да се засилят усилията в Албания, че остава още много да се направи, е, за да се отговори на предизвикателствата по основните проблеми, върховенство на закона, борба с корупцията, гарантиране на основните права. Проекто резолюцията е избрала правилния тон, подчертавайки нуждата за всеобхватна и основна реформа на съдебната система и необходимостта от усилия за борба с корупцията, организираната престъпност. Това, това са области, от ключово значение за бъдещото развитие на Албания. Много тясно работим с албанските власти. Те трябва да покажат резултати по изпълнението на започнатото по основните приоритети. Последните работни групи се е, срещнаха на 5 февруари, очетяха се стъпки за по-нататъчно действие. Искам да подчертая едно нещо, което спомена господин Танък. хармонизирането на политиката на Албания с обща политика по сигурност отбрана на европейския политик. 100% е, е хармонизацията и мисля, че това е, е една много силна страна на страната, много ясна стъпка в потока към европейското и развитие. Искам аз от наша страна да почитая, че Албания се ангажира много в регионалното сътрудничество и се присъединяваме към похвалите, отправени към страната в, в, в проекто резолюцията господин Флекенштайн. Само няколко забележки. Относно казвам по господин Танок, а може би трябва да разгледаме проблема с чужестранните бойци малко по-задълбочено после наистина всички са много впечатлени как албанското правителство се бори успешно с тероризма. Също беше казано, че е, основният проблем не е за свободата на медиите, а за свободата на журналистите. Ето, това е нещо, в което също внимаваме. Също съвместното съжителство между отделните религиозни общности, това е нещо, което, за което обаче не могат да се гордеят. И дори това е модел, който може да се изнесе, е, така да кажем, за други държави. Това е перфектен пример. И накрая, относно Албания. Те не. А, техният, техните международни връзки в мусулманската общност не играят, не оказват влияние в тази политика, затова няма защо да се тревожим. И сега, 3 март в 18 часа, това е крайният срок за измененията, стигаме до следващия доклад, а именно доклада за напредъка на Босна и Херцеговина. Господин Преда Заповядайте. Президент, Както и за господин Фрикенштейн, за мен това е първо презентация за доклада за напредък на Босна и Херцеговина, прощавайте. Така че най-напред ще кажа, че докладът, който беше представен от Европейската комисия на 8 октомври, също там участва господин Фюде. Представя се една доста тъжна картина за Босна и Херцеговина за предишната година. Е, даже някои хора казаха, че това не е един no progress report, що се отнася до развитието на тази страна. Аз не бих стигнал до там, но действително трябва да признаем, че в случая на Босна и Херцеговина това е, може би, най- тежкия случай, страните, които искат да се присъединяват и не съжалявам, че работих по този изключително тежък случай. Най-напред искам да иллюстрирам трудностите. Трябваше да бъдат записани в преамбюла на проекта, но тъй като имаше някакви ограничения за дължината на текста предвид това, че ще се превеждат, оставих на страни всичките е, точки от преембила. Няма преембил в доклада, така че ще въведа всичко това с изменения. Най-напред трябва да се каже, че отсъствието на политическа воля води до економическа и политическа стагнация в е, Босна и Херцеговина. Този процес на присъединяване е парализиран именно поради липсата на сътрудничество вътре в е, страната и етноцентричните настроения. Ситуацията е много сложна и неспособността на политическите лидери да постигнат компромиси по реформите много сериозно забави прогреса на Босна и Херцеговина. Корупцията се шири и е, обществената администрация е много разпокъсана и увеличаването на правните системи поставят почти непреодолими пречки. Също така и гражданското общество си остава много слабо. Трябва да кажа също, че и медиите са много поляризирани, не са осигурени права, равни права за всичките народи. Знам, че нашите приятели Харвати, от Харватия ще се зарадват да чуят това. Е, те не са тук, но ще ги информираме. Но иска да кажа, че не са осигурени равни права за всичките граждани и ще се върна на този въпрос. Искам да добавя, че 50% от приходите отиват на страната отиват за администрацията, което е нещо огромно. Тя е на едно от последните места на Европа относно предприемачеството и улеснението за предприемачество и също така и предвид корупцията. Освен това, Босна има най-високото равнище на безработица сред младеща, 59%, за хората от 15 до 24 годишна възраст. 59% повтарям. И всичко това, както и недоволството, към е, политическия елит води до избухване на много на манифестациите през февруари 2014 година. Все пак през октомври се състояха избори, които протекоха добре. Това е добрата новина. За втори път е, все пак е, изборният процес протече без всичките граждани да имат достъп до всичко това. случай Сейди Финч е известен така. Но така, че за 11 март трябва вече да има правителство. Това беше за което беше съобщена тази сутрин. Това е най-оптимистичната перспектива 11 март. Така че след това 6 месеца трябва да трябваше да изчакаме, за да имаме правителство, което предвид прецедента е нещо изключително дълго. Също трябва да кажа, че трябва да се завършат институциите колкото може по-скоро, за да работят. В доклада си подчертах приоритетите, за да може Босна и Херцеговина да върват към присъединяването към Европейския съюз. Разбира се, въпроса за установяване на механизъм на координация, без който процеса на присъединяване може да остане блокиран, без да говорим за последствията за европейските фондове. Освен това, новите власти, според мен, трябва да се борят е, като опосушителен приоритет срещу корупцията. И в Сараево това нещо го казах. Зададох въпроса на всички. Добре, какво правите във вашите политически партии, в институциите, за да се борите срещу корупцията? И получих много малко отговори, най-общо казано. Но, както и да е, въпросът ще го задавам пак. Освен това, искам да кажа, че ефикасността и независимостта на правосъдието, администрацията е фрагментирана, всичко това трябва да бъде разгледано приоритетно, свободата на медиите трябва да бъде осигурена, това съм го записал съвсем ясно в доклада, и приключвам. Въвеждането на предвидените мерки за, в областта на заедостта, които бяха уточнени през юли с Европейския съюз, трябва да бъде много приоритет. 52% с позициите на Европейския съюз това е много безпокояващо. Новия подход на Европейския съюз към а, а, Босния и Херцеговина. Аз поддържах а, връзка с мадам Могерини и е, с другите колеги, които поздравям за техното ангажиране. Много е важно Босна да се остане приоритет в е, външната политика на Европейския съюз и декларацията, която се, е, беше изготвена, беше прията от всичките, всичките политически лидери. Това е историческо, исторически момент. Аз оставам предпазливо оптимист. Благодаря. Bon, euh, I would give now the... Сега ще дам думата на докладчиците в сянка. И ще ви помоля да се придържате към времето от 2 минути и половина. Колегите, които ще говорят след това, ще имат 2 минути. И така, това е максималната щедрост, която мога да ви отпусна. Господин Кан, имате думата. Благодаря. Искам да поздравя господин Преда за доклада. Той се съсредоточава върху най-важните въпроси, например борбата с корупцията, реформата на правосъдната система и нуждата от социално-економически реформи, както и не е, дискриминативна образователна система. И двата доклада наблягат, е, че не може да има прогрес и напредък, ако не се вземе предвид тези етнически проблеми. Защото има твърде много обеднели босненски граждани, които са недоволни. И новият европейски подход към Босна е нещо ново. Тази, тази седмица имаше нови ангажименти които а, вече ще отворят пътя, ще разчистят пътя за влизането в сила на споразумението за асоцииране и а, стабилизиране. Преговорите ще дадат възможност за упражняване на европейски истински класък върху Босна и а, спазването, зачитането на, на гражданите на, и на нуждите на гражданите на Босна ще бъде също тласък напред. Економическия просперитет обаче може да се постигне само ако има демократично общество, което да функционира. Трябва да има паралел между политическите реформи, демократизацията на системата, равенство между половете и недискриминация на етническите групи. Трябва да има реформи на политическата система, която да осигурява достъп на всички граждани до нея. И също не трябва да се правят правата на синдикатите, както и на работниците и също да се, е, и това да стане в политическата реалност на Босна. И а, трябва да да се дадат нови роли на гражданите на тази държава. И а, реформите са ключови и а, гражданското общество трябва да бъдат включени в а, процеса. Медиите също трябва да участват. А, и съм съгласен с докладчика, че борбата с корупцията е ключов елемент във всички сектори и е също и, и достъпа до образование, защото точно оттам тръгват разделението между а, уязвимите групи. Това ще даде бъдеще на Босна. Благодаря. Сега господин Танк. Мистер Джамбаски. Господин Джамбаски. Две минути и половина, господин Джамбаски. Уважаеми колеги, Уважаеми господин Преда, поздравявам ви за този доклад. Той безспорно е най-трудния от гледна точка на това, че Босна и Херцеговина е изключително сложна и ситуацията в нея е изключително трудна за описване и за, за осмислене. Допреди малко говорихме за Албания и тогава давахме добрите примери. Сега обаче няма как да не се присъединя към, към опасенията, свързани с нивото на борбата с корупцията, което очевидно в всички изследвания и всички виждания. Няма как да не се изрази дълбока загриженост относно неефективността на съдебната система в страната. Още повече, че става дума за хармонизация на четири различни правни системи. Разбира се, продължава да бъде проблем и държавната администрация и нейното функциониране, защото тя продължава да бъде и фрагментирана, и политизирана, и не особено функционална. Съществува и проблемът с огромния брой вътрешно разселени лица и бежанци, в самата Босна и Херцеговина. Съществува и проблема с борбата с организираната престъпност и тероризма. Както известно, още от времето на гражданската война имаше поне 300 муджахидини останали на територията на Босна и Херцеговина. Известно ви е, че в Ислямска държава се формира Балкански батальон. Този Балкански батальон е попълнен в голяма част с бойци от Босна и в по-малка от другите западно-балкански държави, на чиято територия има мисюманско население – с, тази цел, с, с цел така, предотвратяване на тази заплаха трябва да се обърне внимание на опасността от религиозна радикализация на територията. Съществува и проблема със свободата на медиите, разбира се, които не могат да функционират без така свободно и в условията на свободен пазар. Продължава да стои и въпроса с етническото и социално разделяне в самата Босна и Херцеговина. Видяхте и процесите, които бяха миналата година, те бяха социални. Така продължава да бъде и особен проблем проблемът с нехармонизираната външна политика. Той пролича и в отношенията към Русия и в това, че всъщност различните общности водят различна външна политика. От тази гледна точка групата на ИСИАР ще изготви своите предложения и те ще ви бъдат предадени в законовия срок. Благодаря ви за вниманието. Thank you very much, Mr. Радош. Благодаря, господин Радош. Две минути и половина. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Освен всичките проблеми и трудности, които вече бяха подчертани, пред които тази страна е справена, бих подчертал два основни проблема. Един е високото равнище на проблеми между ет, етносите и след това слабостите, които са отбелязани по отношение връщането на беженците. На практика се узаконява тази гонка, етническо прочистване, но основният проблем на Босна и Херцеговина всъщност е липсата на вътрешни сили и на вътрешна политическа воля да може да бъде извършена необходимата промяна. Аз подкрепям доклада на господин Преда Подкрепяме решението на съвета от 15 декември относно това да се отдаде повече внимание на Босния и Херцеговина, но аз най-вече подкрепям параграф 4 от този доклад, който касае необходимостта от въвеждане на механизъм за координация и считам, че позициите изразени в доклада са изключително целесъобразни и разумни, където се казва, че ако без всичките тези неща Босния и Херцеговина ще бъде блокирана по пътя си към Европейския съюз, е, съюз поради лошото функциониране на цялата система и трябва да се въведе този механизъм за координация. На този етап е, могат да се извършат промени в Босния и Херцеговина само отгоре или и отдолу. Е, разбира се, тези отдолу ще бъдат доста рискувани, затова пълното ангажиране на Европейския парламент – е изключително важно и по принцип на Европейския съюз в полза на Босния и Херцеговина. Основната задача, която сега стои пред Босния и Херцеговина, е промяната на държавната структура, което означава и конституционна промяна. Без това ще бъде трудно да се постигнат чувствителни промени на политическата ситуация в тази страна и тези изменения на Конституцията трябва да засилят отговорността, да изяснат отговорността на държавните органи, ако ние желаем да имаме една единна държава, не две различни държави. Трябва да вървим, трябва да се сложи край на една нефункционална държавна структура, която не може да бъде по-ефикасна от това, което е днес. Да се засилят също компетенциите и отговорностите на местните власти, смисъл на защита на младсинствата. И това трябва да има конституционни промени, без които не може да очакваме подобряване на политическата ситуация в Босния и Херцеговина. Благодаря. Мисля Козо. Благодаря, господин Козо. И той за две минути, пън. Благодаря, господин председател. Искам най-напред да благодаря на господин Преда за чудесно свършената работа. Това, че сме кратки, не означава, че работата не е валидна. Става дума за една текст резолюция, който насърчава един дебат е, относно Бос, Босна и Херцеговина. Но този дебат не е подчертан в резолюцията. Приятите позиции са малко времени спрямо това, което става с Босна и Херцеговина налагат се неща, които са извън действителността, като че ли не се държи сметка. Е, имаме малко колониални отношения с Балканите и всъщност един пасаж от резолюцията се казва, че Европейския парламент насърчава новите лидери да внасят отговори на нормалните запитвания на гражданското общество. Аз се питам, ако е, е елитите от европейските държави не реагират на това, което иска всъщност народа, защо в Бусна Херцеговина това трябва да стане? Е, Затова трябва да се очаква една политическа промяна. Нашето убеждение в парламента е, е това, че Босна и Херцеговина са зле организирани, има корупция, има етнически проблеми и всичко това нещо се не се възпрепятства от елитите. Всъщност от февруари миналата година имаме нови бунтове в тази страна. Хората вече им е дошло до гуша. Е, от тези разделения, които им се налагат. казва, че им е омръзнало от един, едно мафиоско правителство, което се подкрепи от Брюксел и Вашингтон. Е, техният живот, живота на тези хора е, е твърде тежък. И към всичко това в Сараево и друга не смятате ли, че тези хора мислят за Европейския съюз? Смятате ли, че е станал въпроса за инструменти за присъединяване? Не, по-скоро те говорят за хляба си, за ежедневния живот и това, което е необходимо за изграждането на новото общество. Демокрацията, тя е в е, ръцете на елита, но Европейския съюз като че не е забелязан, че тези, които които създават разделянето, те не могат да дадат отговори на демокрацията. И хората трябва да решат за собственото си бъдеще. Благодаря. Слушавани, господин председник. Господин Солтеш. Благодаря, господин председател. Искам да започна с благодарности към господин Преда, докладчика за чудесната работа чудесен доклад, който е много добре структуриран, който е много ясен и отразява действителната ситуация в Босна и Херцеговина. Но там ситуацията е доста несигурна. Струва ми се, че този доклад е, може би трябва да бъде актуализиран с течение на времето, с промяната на ситуацията на място. Бих искал да изразя и своето съгласие с това, което вече беше казано до този момент по отношение на корупцията, правовата държава, организираната престъпност. Действително тези принципи трудно се прилагат в Босна и Херцеговина по-специално. Говоря за правото държава, не трябва да очакваме някакви чудеса в едно скоро бъдеще, но все пак може да бъде премината една решителна стъпка, ако Босна и Херцеговина станат извършат някакви економически стъпки напред. И в този смисъл Европейския съюз може да изиграе важна роля. Следователно е важно да се подчертае, че това споразумение относно преференциите е много важно. Има известен, известен натиск в това отношение. Трябва да постигнем компромиса, за да няма отслабване, допълнително отслабване на економиката, което още повече да е, направи така, че страната да изостава. Стопанството на страната и това, което ще позволи на Босния и Херцеговина да се превърнат в една страна, където се прилагат правата и където гражданите ще вярват, както в политиците, така и в своята държава. Аз съм обезпокоен от ситуацията с обществата и с а, ситуацията с медиите, която също е много притесняваща. Закон, законите ограничават свободата на, а, на словото, но нашата работа е да намерим някакъв път на изход за а, тази страна. Благодаря. Сега, Сега пристъпваме към следващите оратори. По два, две минути на човек. Имате думата. Госпожа Петир. И смятам да е. Приветствам резолюцията относно Босна и Херцеговина. Считам, че е, интеграцията е много важна за Босния и Херцеговина, защото реформите ще имат положителни последствия върху засилването на демократичните институции, но също и като създаване на предварителни условия за економическо развитие. Аз се ангажирам е, в полза на развитието на Босния и Херцеговина по този път. Важно е да се гарантират правата на всичките е, народи, които живеят там. И и това те трябва да участват в процеса. Най-важно за тази страна е да живее в да бъде една добре организирана и функционална държава, където хората са равни, където правата им се спазват, нещо, което не става днес. Босна и Херцеговина за някои е майка, за други е мащеха, затова аз моля да бъдат гарантирани правата на хрватския народ. Искам да привлека ваше, внимание върху неприемливата дискриминация срещу хрватите, които са част от които живеят на територията на тази страна. Техните основни права са нарушени, включително правата на, на един нормален живот в своята родна, род, родна страна. 80% бяха изгонени от тази територия, голяма част от тях не можаха да се върнат на породните си места, защото нямаше правна сигурност, нямаше, не можа да бъде гарантирана физическата им сигурност. И това, това доведе до изкореняването на хрватския народ от родните си места. Такъв такова иззаличаване на един народ е сравнимо с трагедиите, на които ние присъстваме, като в някои страни, като Сицилия и Ирак. И моля в тази резолюция да бъде призована Босния и Херцеговина да спазват международните правила по отношение за, опазването на човешките права. Като нарушение, искам също и да говоря за околната среда, нарушение, замърсяване на някои региони в Босния и Херцеговина, жителите в Босненски и Славенски брод също имат право на чист въздух, който да не е замъсен. Искам да привлека вашето внимание също върху нарушаването на едно международно споразумение, което води до замъсяването на някои реки в, на тази, в тази страна. Благодаря. господин Пицула. Благодаря. Аз искам да поздравя господин Преда за тази резолюция. Също и благодаря за този дебат. Беше прията форма на декларация в парламента и резултата от изборите, парламентарните избори от миналата година в тази страна трябваше да бъдат вече едно силно задължение за спечелите изборите. Много инициативи се развиха в Босния Херцеговина за опит да се в борба срещу сагнацията. Имаше много ентусиазъм от страна и на европейските институции, но всъщност институциите в Босния и Херцеговина също трябва да бъдат така ентусиазирани. Европейският съюз засили своя подход към Босна и Херцеговина, но политическите отговорници в тази страна също трябва да, да работят за присъединяването. Не може да става дума за поведение, което да е наложено отвън. Миналата година Босна и Херцеговина беше един чист списък на провали. И днес се изготвя списъка на реформите, които вече не могат да бъдат забавени. Искам да привлека вашето внимание върху реформите, без които не може да се да се започнат преговорите. Става за засилване на правата държава, независимостта на съдебната система, борбата срещу корупцията включително на политическо равнище, по-голямо отваряне за гражданското общество, насърчаването на ролята на младите и реформата на конституционната рамка. Подкрепил засилването на координацията на дейностите на Европейския съюз за Босния и Херцеговина. Остава дума също и за да имаме един а, кохерентен подход на всичките институции на Европейския съюз по отношение приложението на тези реформи и външната, общата външна политика. Босна и Херцеговина е в има странна конституционна форма, 20 години е белязана от, от войни, но също която също посяя и а, зърното на недоверието. Благодаря. Аз ще започна с това да ви кажа, че сте много щедър председател, господин Пашко. Това първо. Второ, искам да поздравя докладчика за неговия първи доклад за Босна и Херцеговина. Надявам се тази много комплексна страна да ни изправя пред все по-положителни предизвикателства за бъдеще. Босна и Херцеговина не постигна голям напредък през последните пет години, ако трябва да се изразя много демократично. Изборите през 2014 година не дават причина да бъде малко по- повече е, оптимисти. Босна и Херцеговина е на доста предни позиции е, в дневния ред на Европейския съюз. Върховният председател Могерини посети страната за втори път вчера. Три месеца след последното посещение на комисаря Хан. Смятам, че сега е подходящия момент за политическите лидери на страната да подновят социалния договор със своите граждани да вземат решения и да предложат а, конкретни решения за решаването им. Надяваме се за в бъдеще да има повече изпълнени решения на съда от типа на сейвич Финци. Трябва да се стремим Европейския съюз да присъства положително в Босна и Херцеговина. Предстои много съществена а, работа. Но трябва да изчакаме да се създаде нова инерция. Искаме се да видя економически, социално развита Босна и Херцеговина, включващо всички граждани. Гражданите отдавна чакат това. Госпожа Файон за две минути. Благодаря. Аз също искам да поздравя докладчика. Вече много беше казано, много опасения, много критика беше изказана. Искам да запазя оптимизма си доста фрустрация имаше е, в миналото в страната заради липсата на напредък. Това, което вчера се случи в Босна и Херцеговина, според мен е историческа е, възможност. Писменото е, заявление на босненското правителство да полага усилия в процеса на предпредсъединяване за мен е източник на надежда. Надявам се политическите лидери в страната да поемат своята отговорност и да продължат с конкретни стъпки. Е, нямаме нужда от нови политически грешки, не искаме да виждаме повече такива. Необходими са още реформи. Босна и Херцеговина може и трябва да продължи, а ние ще направим всичко, което е по силите ни, за да й помогне. Господин Пареда, за заключителни думи има думата. Съвсем накратко, защото не споделям 100% оптимизма на госпожа Таня Фаян, наша колежка. Мисля, че съществуват възможности действително, но по някой път човек ги пропуска. И се надявам, че ще наберем някаква по-голяма скорост в тези политически процеси, които се развиват в Босния и Херцеговина. Но сега искам да кажа, това, че не съм съгласен с това, което каза господин, нашия колега относно местната мафия, което се подкрепи от Вашингтон и Брюксел, Искам да обърна вашето внимание, че Брюксел, това сте и вие като член на Европейския парламент, така че е, както другите, е, някои други колеги, е, все пак споделяме това, че трябва да се борим срещу корупцията и мафията. Иначе господин Солтеш каза, че чудесата не са възможни. Действително, смятам, че това, което очаквам от Босна и Херцеговина, са усилия, а не те да чакат от своя страна, да чакат някакви чудеса. Така че точно това е проблема. Трябва да се работи, да се запретнат ръка, защото, както казах, 6 месеца им трябваше да договарят и повече от две седмици да кажа, че са съгласни с това, което е написано. Така че ми се случва, че нещата са малко бавно върват. Е, сега сме вече в 21 век, не 18-ти. Е Скоростта е по-голяма, когато става дума за политически процеси. И искам да приключа като е, се подчертая това, което господин Разуш, господин Пети и господин Пикора казаха за конституционните промени. Е, като че ли новата инициатива отлага за бъдеще конституционните промени и намирам, че сега не, не може да става дума за конституционни промени. Не изключвам възможността някои политически е, актове с на някои държави членки, защо не, разбира се, няма да бъде за пръв път, е, може да проправят пътя за това нещо. Не го изключвам, но намирам, че сега не е момента за конституционни дебати. Още повече, че за да използвам думите на господин Кукан, тук логиката е малко по-скоро на подновяване на социалния договор и за да използвам а, думите на Руслан, тук вече не става дума за а, чисто природната държава и да търсим нови права, които да отговарят на всичките изисквания и така нататък. Сега с други са приоритетите. Мисля, че времето е на конкретни реформи, ангажименти, които да целият добруването на гражданите и в този смисъл разбирам позоваването на господин Кукън на социалния договор. Благодаря за вашето внимание и очаквам с, с, с много голям интерес промените, които ще бъдат предложени. Благодаря. И uh, subject. Благодаря. Преди да приключим, господин Саймон Норджио от комисията иска думата. Заповядайте. а, трябваше да ни дадете знак по-рано. Съвсем накратко, благодаря господин председател. А, както и в предишния доклад, приветствам докладчика господин Преда а, за работата му и искам просто да ви дам малко а, информация относно случилото се вчера и съответно какви ще са евентуално бъдещите стъпки за Босна и Херцеговина. Вчера Босна и Херцеговина, парламента им направи писмено ангажиране, което е всъщност първата ключова стъпка за разблокиране на статута за, за европейско бъдеще и съответно реформите, които ще се проведат, ще позволят да а, говорим следващата година евентуално за повече европейска перспектива за тях. Разбира се, ще има друг доклад за напредъка и ще видим какво е постигнато. Европейският съюз, и случая комисията, ние оставаме ангажирани да подкрепяме Босна и Херцеговина в този европейски път. Това е и посланието, което госпожа Магерини отправи към Босненския парламент вчера това наистина може да бъде исторически момент, защото като имам предвид заключението на съвета от декември 2014, се очаква, че следващата стъпка за Европейският съвет ще бъде да вземет решение относно влизането в сила на споразумението за асоцииране и стабилизиране. Решение, което отне 7 години. 7 години, казвам, след като беше подписано това споразумение. И едва на сега най-накрая имаме инструмента, с който да започнем процеса на присъединяване и се създава възможност за политически диалог а, на, и диалог на министерско ниво с въпросния съвет, който се създаде за асоцииране и е, стабилизиране. Ние не е, изоставяме ангажиментите си към Босна, ние подкрепяме новото правителство, в борбата му с сериозните предизвикателства, социално-економически, пред които е изправено, например, безработицата сред младите и други. И нещо, което комисията особено иска да направи, е да подсили сътрудничество с всички останали международни заинтересовани страни, особено финансовите институции, за да гарантираме, че можем да изградим една положителна динамика в тази държава. Исках да кажа това, защото от, все пак от много негативни доклади в миналото виждаме положително развитие сега. Благодаря, казва председателят. Искам да ви уведомя, че крайният срок за внасяне на измененията е 5 март 12 часа на обяд. И сега последният доклад в дневният ред – а именно спиране на прилагането, пак за Босна и Херцеговина, на процеса за стабилизиране и асоцииране. Това е годишен доклад, който беше извършен пак от господин Преда. Господин Преда, имате думата. Благодаря, господин председател. Искам да Господин колегата, че последната точка, която повдигна е в нашия доклад, вече е част от нашия текст. Що се отнася до тази тема, законодателното предложение, което беше представено от Европейската комисия през юни 2014 година, е доста просто. То цели да се промени регламент 1215 от 2009 година, който е, предоставя префер... търговски преференции за някои страни от е, южни, от Балканите по три основни въпроса. Първо, разширяване на кралските преференции за период, допълнителен период 5 години до 31 декември 2020 година. Това предложение, разбира се, трябва да бъде прието положително с достаните споразумения и договори с тези страни се подкрепя економическата интеграция в Европейския съюз и са много важен етап за осигуряване на политическата стабилност и економически прогреси в Западните Балкани. Нашата цел е, подчертавам, присъединяването към тези страни към Европейския съюз. Втория въпрос. Въвеждането на една клауза, която да позволи спирането на такива за този процес, случай, нарушаване на основните права на човешки права и така нататък. Втора, трета точка, е, прекратяване на е, тези мерки по отношение на Босния и Цеговина, ако не бъде постигнато споразумение до края на годината, относно е, въпросите свързани с търговията във връзка с присъединяването на Босна и Херцеговина. Така че това са по-скоро аспекти от външната комисия. И така, законодателното предложение в Европейската комисия, т.е. подписане с Косово на този процес на стабилизиране. Тук пак опираме до правата на човека. Реших, че една клауза за правата на човека, формулирана по отрицателен начин, т.е. въздържането на въпросните страни да нарушават непрекъснато правата на човека е отрицателен елемент. Страните от Западните Балкани са задължени да спазват правата на човека. Това е ясно. Основните права и принципите на правата държава съобразно критериите на Копенхаген. Не искаме тези страни да спазват горе-долу правата на човека, основните права и правата държава не трябва да бъдат правени разграничавани или степен на това, което е допустимо и кое не е по отношение на нарушенията на правата на човека. Съгласно политическите критерии на Копенхаген, един... единствената мярка за присъединяване към Европейския съюз, това е спазването на правата на човешките права. И аз предлагам Миналата година беше, е, бяха записани такива изисквания относно Украина и не виждам защо в едно законодателство, което касае страните от Западните Балкани, страни, които са близки до нас, е, трябва да има някакви други, други изисквания. Примерно нещо, което се изисква от Пакистан, защото е такъв случай. Защо Пакистана, пък не е Украина, трябва да се доближаваме до духа на тази нормативна уреда за това, което е направим за Украина. Аз съм съгласен с Европейската комисия, че трябва да има повече яснота и кохерентност в начина по който клаузите за правата на човека трябва да бъдат записани в а, а, законодателните инструменти относно. И трябва, смятаме, че трябва да направим едно проучване. И приключвам с това, че има две общи забележки по най-напред спирането на търговските преференции по отношение на Босна като докладчик за тази страна. Тази перспектива изобщо не ме радва, но се надявам, че ще бъде постигнато споразумение до края на годината, като се възползваме от така положителната инерция, която е по отношение на Босна. Привличам вниманието върху това, че нашите прерогативи трябва да бъдат спазвани, що се отнася до решаването за спирането на търговските мерки, докладчикът от комисията Инта е господин Бетини, с който имах е, чудесен диалог и добро, е, добро сътрудничество, поиска в своя доклад въвеждането на делегирани актове по този въпрос. Благодаря за вашето внимание. Thank you very much. <clears throat> Now... Благодаря. Сега докладчика господин Кан и също господин Бетини така че, господин Бетини, имате думата, господин Бетини. Си Си. Е, Синьор Президенте, колеги, грация Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, благодаря, че ми давате възможност да участвам в дебата, да допринеса в този дебат и становището на господин преда. Аз представих доклада пред комисия Инта. Става дума за доклад, който касае презентацията на комисията. Става дума за промяна на законодателство 2009 година. Няма да се спра всички въпроси, на които се спра господин Преда. Аз съм съгласен напълно с това, което го е вдъхновило за изготвяне на това на становище. И в своя доклад аз почетах два аспекта. Първият, относно търговските, конкретни търговски мерки, мисля, че предложението на комисията за спиране на към 1 януари 2016 година на търговските преференции, които бяха отдадени на Босна, дори да не постигнем споразумение, дори и Босна да не е готова, да работи по въпроса, тази разпоредба за спиране на тези преференции, мисля, че е необходима. Надявам се да постигне споразумение, естествено. И това означава, че всъщност, ще трябва да се добавят някои е, търговски, търговски обмени, които се състоят между Европейския съюз и тази страна. Трябва да се добави също към съответните мерки търговията между Босна и Харватия. Това, което искаме да подчертая, политическия факт. Мисля, че би трябвало да проведем този дебат по търговските въпроси и да го включим в новата политическа ситуация. Благодарение на Европейската инициатива сега Босна върви към присъединяването към Европейския съюз. Това е много трудно, защото условията там са доста тежки, но мисля, че за първ път има, имаше наистина един исторически акт, т.е. парламента на Босна прие един документ, подкрепен от политическите управници, който върви в тази посока, които приемат реформата, за да се присъедини страната към Европейския съюз. Т.е. приемат се ценностите, стойностите, всичко, което е необходимо именно за постигане на тази цел. Всичко това е нещо ново. Нашият подход също беше променен. Ние обърнахме пирамидата. Вече не поискахме е, да знаем от Босна кое е най-трудно. И ние под, променихме подхода, за да може да се действа конкретно като си тръгва от това, което действително е възможно. Вчера всичко това беше потвърдено чрез един политически акт, който имаше огромно значение. И не е Босна, тя не действа сама, тя има нужда от известна помощ. И тази помощ цели започнат да бъдат решавани основните проблеми, за които всички сме говорили и тази помощ може само ние да го кажем. Европа има интерес. Ние работим по много фронтове. Украина, Либия и така нататък. Много въпроси, с които трябва да се, да се справяме, да играем роля, за да се опитаме да решаваме проблеми, които са много сложни. Нямаме нужда от трудности в Балканите, от сложно ситуация или допълнителни проблеми, които могат да ни доведат до задане на улица и трябва да се мисли за търговските мерки, трябва да се насърчава Босна да разбере, че правилата са за всички, че не може да се вреди на Европейския съюз не, трябва да се играе по правилата. И трябва да се въведат необходимите, необходимите корекции, корекции, които другите държави от региона са приели. Става дума да се насърчава Босна да върви в правилната посока, напред, което е европейската перспектива, която се споделя от 80% от населението, според анкетите, проведени там. Не вярвам гражданите от Босна смятат, че Европа е Европа на плутократи, които искат да ги смажат и така нататък. Те по-скоро смятам, че те очакват да се присъединят към Европейския съюз, за да може при тях всичките промени да се превърнат в трайно събитие. Благодаря. Господин Джамбаски. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, се постарая да се вместя в а, необходимото време. Като докладчик в сянка от името на ЕКР изразявам позицията на моята група, че Босна и Херцеговина спешно трябва да ратифицира споразумението за търговските преференции, както е необходимо, особено след влизането на Харватска в Европейския съюз. Информираха ме, че днес на среща на Инта Комисията между, за международна търговия, мнозинството от членовете предпочита да се приложи и да се гласува клаузата за правата на човека, така както е предложена от комисията. По принцип ИСИАР подкрепя идеята и я споделя Европейския парламент да има засилени правомощия при замразяването на търговските преференции в случаите, когато са дума за нарушаване на клаузите на човешките права. Това може да стане чрез промяна действащото законодателство от страна на комисията. Това са нещата, които искам да споделя с вас. Благодаря ви за вниманието. Thank you very much. Mr. Благодаря, господин Радош. Две минути. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Благодаря господин председател. Аз приветствам продължаването на този режим, на преференциалния режим с шесте държави от Западните Балкани. Този режим в една ситуация на криза означава много за тези държави и ще допринесе за тяхното сближаване към Европейския съюз, а също така и за трайността на економиките. Разбира се, съжалявам, че Босна и Херцеговина не може да се възползва напълно този режим и е, се налага да да има един, едно междинно споразумение по този въпрос. Надявам се, че ще по отношение на тази клауза за временно спиране на преференциалния режим от 1 януари 2016 година, се надявам, че ще може да се постигне едно споразумение с Европейския съюз с, по отношение търговски обмен с Харватия и се надявам, че ускоряването на това споразумение за асоциация и стабилизиране ще позволи да се нещата да върват напред. Също искам да приветствам промяната в формулировката, защото преди се казваше в случай на нарушаване, повторни нарушавания на правата на човека и на основните права на демокрацията, ще се задейства тази клауза за временно спиране. Това беше променено от, по отношение тези държави, сега се постави ударението върху това, че всяко нарушаване на правочешките права ще доведе до такова спиране на преференциалните преференциалното отношение, но има положителна формулировка, където се казва, че трябва да може да разполагаме с тези разпоредби. Благодаря господин Кан. Благодаря. Искам да благодаря на комисията за това предложение. А, ние се радваме на тези търговски мерки за Западните Балкани, както и участието им в процеса за стабилизиране. Тези мерки обаче трябва да бъдат разгледани в един по-широк контекст за Западните Балкани. Няма микрофон за оратора. Започвам пак от начало, господин председател. А, не, продължавам. Тези мерки трябва да бъдат разгледани в по-широкия контекст на нашата политика за Западните Балкани. Нашата крайна цел а, трябва да бъде а, стремежните държави към членство в Европейския съюз. И е също а, нашата група много отдавна искаше, искаше включването на тази клауза за човешките права тези държави трябва да спазват критериите от Копенхаген и да въведат клауза, която да гарантира, че няма да има нарушаване на човешките права, така както е в момента всъщност в тези държави. И също покрепям предложението на комисията за GSP+, където се включват и стандарти за труда, но клаузата трябва да бъде разширена също и към екологичните стандарти и да се защитят човешките права и устойчивото развитие и да се помогнат на държавата да а, синхронизира а, своето ниво за всички и, мълцинства. И не трябва държавите от региона да бъдат дискриминирани. Ние имаме отговорност към Босния и Херцеговина и, ни, и аз предлагам, че в случай на всякакви а, непредвидени обстоятелства, външните министри на Европейския съюз а, да реагират бързо и, ако е възможно, а, да а, суспендират а, клаузите, за да за да гарантират стабилност в района. Надявам се, че новото правителство в Босна ще се възползва от новата политика на Европейския съюз и ще реши висящите проблеми. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Сега господин Пицула. Благодаря, господин председател. Търговински режим користен за земля запад. Този преференциален режим е полезен. Това се вижда на базата на данните, които прочетохме в доклада. Цифрите показват, че през 2013 година Европейския съюз беше най-важният търговски партньор на Западните Балкани, както вноса, така и износа. При всички положения търговските преференции ще подкрепят европейското интегриране на тези държави и ми се иска да вярвам, че също ще способстват за засилване на укрепване на политическата стабилност и економиката на региона. Що се отнася до тази страна, която не може да се присъедини напълно към този търговски режим в рамките на този, това споразумение за стабилизиране и асоцииране, клаузата за спиране, ако се приложи, ще доведе до последствия, изразяващи се 3,2 милиона евро. А, през последните години 700 милиона бяха отпуснати за тази страна, но настоявам, че става дума за един най-вече политическо, едно политическо послание. Европейския съюз е едно, една общност на, на, на, на споразумения и договори, нещата трябва да бъдат ясни. Искам да припомня, че в 2004 година Унгарската република и Словенската република се присъединиха към Европейския съюз и Харватия изпадна в една ситуация, в която сега се намира Босна и Херцеговина и с преговорите решихме нещата. Така че ми се иска да вярвам, че през годината новите власти на тази страна ще бъдат е, е, по-отговорни по отношение на собствените си е, задължения. Благодаря. Again, Mr. Simon. А сега пак от името на комисията господин Саймон Норджи. Две минути. Благодаря, господин председател. Нека да започна първо с едно разясняване, което е важно според мен. Ние не искаме Босна да прави нови търговски отваряния на пазара или пък концесии. Целта тук е да запазим а, вече сключените споразумения с а, Босна, които съществуваха преди присъединяването на Харватска към Европейския съюз. Просто се адаптират квотите а, за двете страни. Защото ако не го направим, ще имаме влушаване на търговските условия. Точно това се опитваме да избегнем. Господин Пицула даде много ясни е, описания на какви ще са последиците, ако не подновим тези търговски концесии и говори за максималната предвидена загуба от 3 милиона евро от страна на Босна. Но също, нека да погледнем и какъв е отрицателни, какво е отрицателното влияние, ако Босна а, откаже да синхронизира износа си с а, този на Харватия. Харватия има около 7 милиона евро на година износ. И това е именно момента, в който трябва да проявим солидарност към а, харватския износ. много, всички други е, балкански държави синхронизираха своите е, почи в това отношение. Ние не искаме да правим а, суспендиране на мерките. Това не е търговска е, възможност, но ние просто искаме да приложим стандартна методология, която да функционира и тук. И искам да кажа, че ако, примерно, ам, наречете го един лост, на босниците трябва да им е ясно, че трябва да адаптират тези квоти или преференциите, които се прилагат за тях, ще прекратят, ще престанат. Така че комисията няма намерение да прави някакви нови споразумения. И две други забележки съвсем накратко относно човешките права. Следвахме стандартна клауза, която винаги се прилага от колегите в Генерална дирекция търговия за всички споразумения. Мисля, че това е нещо, което трябва да се разисква тук с колегите в Инта и да видите какъв е резултат. Ако ми позволите още нещо по предложението за това да включим и съвета в нашите преговори, от страна на комисията ние се питаме каква ще е добавената стоеност тук, защото суспендирането трябва да бъде автоматично, ако Босна не а, спази крайния срок 31 декември 2015. Може би, ако включим и съвета, ще има повече гаранции за тези, които са написали изменението, но мога да ви кажа, че няма нужда, защото а, суспендирането ще престане в момента, в който автоматично в момента, в който Босна отговори на условията а, нещата ще бъдат много по-сложни, ако включите съвета, защото тогава ще трябва одобрение за а, продължаване на програмата от съвета на външните министри. Разбира се, аз оставам на ваше разположение и за двустранни а, разисквания. Благодаря, господин Преда. Жепа, жепа Букупа. Няма какво да добавя чак толкова много. Искам да благодаря на колегите. Аз съм убеден, че ще постигнем добър компром... добър компромис накрая. Благодаря. So uh, by... Благодаря. Гласуването ще се проведе на 9 март. Закривам заседанието. Paid off.